Uh, good morning, ladies and gentlemen. I think um, I've given everybody... Добро утро, дами и господа. Мисля, че бях много щедър с времето и позволих на всички да вземат месата си на второто заседание на нашата комисия за тази седмица. Ще изслушаме представенето на доклада на господин Шваб по директивата за правата на човека а, извинете, а, по а, правата на потребителите. Но искам да ви запозная най-напред с основните решения, взети от а, координаторите на вчерашното заседание. Всички членове на комисията ще получат а, информация и в писмен а, вид в рамките на една седмица, както е практиката ни. Комисията ще изготви две становища за други комисии, които изготвят доклади по собствена инициатива. За комисията по правните въпроси, по плана за действие за прилагане на Стокхолмската програма. И това становище ще бъде изготвено от представител на социалистите. Другото становище сте отнася до Комисията по околната среда. Още не сме назначили докладчика. Координаторите се договориха, че ще поискаме изготвянето на доклад за наблюдение на търговията на дребно Докато започнем работа, очакваме комисията да излезе с съобщение по този въпрос. Така че нашата комисия работи предварително, дава политически отговор. Координаторите се договориха да поискат от госпожа Шелде Мозе, която изготвя доклад по прегледа на директивата за безопасността на продуктите и свързаната с нея директива за наблюдението на пазара и тя предлага да се проведе семинар през септември. Това е друг доклад, в който, по който нашата комисия разглежда по-скоро политическите аспекти преди предложението, което очакваме да излезе от Европейската комисия през 2011 година. Така че ще имате възможност да дадете своя принос, да предложите политически въпроси, които да бъдат засегнати при изготвянето на законодателния акт. Освен това ще организираме форум за единия пазар. Госпожа направи предложение, както и господин Грек, по методите, свързани с вътрешния пазар. Плановете трябва да бъдат одобрени от парламента на 9 ноември. След обед ще се организира заедно с Белгийското председателство такъв форум. Надяваме се това да се проведе в пленарна зала, както и да напълним тази зала с ентусиазирани лица по тази тема. Официалните решения ще излезат по-късно. И така, преди да дам думата на господин Шваб да представи своя доклад, искам да приветствам Даяна Лолис, която е заместник-председател на парламента и много активен член на Комисията по правните въпроси. Безспорен лидер по общата реферативна, реферативна рамка и се надявам тя също да допринесе за този дебат. Директивата за правата на човека е най-важното най-важният законодателен акт на нашето внимание. Сега вече стигнахме до момент, когато нашия докладчик Андрес Шваб ще започне процеса на представяне на своите предложения. Днес ще се запознаем само с част от доклада. В последствие ще видим как ще се развият последователно останалите етапи. Господин Шраб, имате думата. Благодаря, господин председател. искам да кажа на лобито, които се занимават с изследвания, че работата започва едва те първа. Искам да благодаря на секретарята за тяхното сътрудничество и за това, че ам, те направиха възможно текста да ни бъде представен в сегашната му форма. Това беше важно, тъй като имаше а, колеги, които не са запознати с техническите аспекти на директивата и те могат а, да разберат а, къде са нанесени промени, къде не са направени промени. Искам да благодаря на секретарията и на писмените преводачи за отлично свършената от тях работа. А, френският вариант съдържа някои грешки, Например, числото 14 е преведено като 15 и не знам доколко е достоверен на този текст, така че може да обсъдим тези варианти още веднъж. Благодаря на колегите, госпожа Верню, която участваше в изграж... изготвянето на зелената книга, колегата Каси и редица други колеги, които дадоха своя принос. Искам да ви припомня, какви бяха съображенията в нашата комисия. Ние искаме като цяло да защитим нашите потребители на европейско ниво. Ако правата са прозрачни, то само тогава потребителите ще са наясно с техните права и само този, който знае правата си, може да ги използва и прилага. Комисията по вътрешен пазар също участва и е, те ни казаха, че в началото на годината е, потребителите е, се надяват да се разшири полето на пазара и да може да се да участват те и да се възползват от предимствата на търговията от разстояние. 20 000 евро ще са разходите за консултации. 45 000 евро трябва да бъдат ам, напр... ам, спечелени като оборот от малките средни предприятия, за да може да се оправдаят тези средства. Предложението от комисията не получава нашето одобрение и за това трябва да бъде преработен а, изцяло. Сега искам да направя едно предложение, което а, отразява гледните точки на комисията. Е, ето защо искам да премина към листа, който а, ви беше раздаден. Преработната директива се основава на 8 стари директиви. Е, четири от тях трябва да бъдат е, заместени изцяло. И моето предложение е да има един вид покрив, който да ги покрива. Основава се също и на някои предложения от е, комисията. Всички други регулаторни рамки остават в тази директива и по този начин в областта свързана с минималните изисквания за хармонизация. От една страна в комисията ще се запази определена степен на гъвкавост – ам, това, което а, ще бъде сложено в тази регулация, която покрива всички и а, кои неща ще останат извън нея. Също така трябва да се види какви промени ще бъдат предприяти в рамките на изискваните за минимална а, хармонизация. Тази регулация, която обхваща а, всички, покрива всички директиви, а, ще бъде одобрена в рамката на единната директива. Целта е да се подобрят правата на потребителите и да се подобрят условията а, при извършване на търговия от разстояние. Една разделна линия се установи а, в хода на съгласуване на директивите. Искам да благодаря на госпожа Рединг, която а, предложи формата face-to-face като а, разделна линия. В вътрешния пазар това има а, значение. Трябва да говорим за този ефект, но трябва да а, признаем, че и има и голямо неодобрение от страна на а, потребителите. Ето защо трябва да сме наясно кои разпоредби трябва да бъдат а, включени в а, тези регулации. Дали тук трябва да бъдат включени директивите които обхващат в рамките на търговския обект и директиви, които обхващат разпоредбите извън търговския обект. И тези а, извън търговския обект остават извън нашите разпоредби и а, а, те са застъпени в а, националното законодателство. Договори свързани с социални услуги е, или договори с а, а, таксиметрови услуги остават в параграф 4б. На следващия слайд се вижда структурата на моето днешно предложение. Комисията предложи 5 глави. Аз запазих тази структура. Аз разширих глава първа. Предлагам глава втора и трета да бъдат обединени с тази променена структура, тъй като имаме нужда да се концентрираме върху тези договори и сделки в рамките на търговските обекти. трябва да проведем и дискусия в рамките на комисията, но предлагам глава 6 да съдържа някои формални предложения, е, тъй като тази директива не беше много удачна и в бъдеще трябва да бъде упростена. По глава първа, приложното поле и дефинициите. Ще успеем ли, е, като обединим всички правила и разпоредби, свързани с общата референтна рамка, да а, е, а, постигнем един по-добър достъп до единния пазар и а, към член 2А спада една по-добра конхерентност, по-добро сближаване на правата на потребителите в отделните държави членки. Разбира се, финансовите услуги а, извън търговския обект преминават в друга глава. Глава втора, а, която се основава на пълното хармонизиране – и а, всъщност и директивата, която видяхме на предния слайд за ам, търговия от разстояние, трябва да бъдат заместени изцяло от глава 2 тъй като приложното поле на тези глави са малки, могат да бъдат обединени. Така те ще бъдат по-разбираеми. Глави четвърта и пета са в червено и зелено. В червената част е включено хармонизирането. Няколко точки, които обсъждахме, бяха извадени, за да може да а, бъде постигнато уеднаквяване на разпоредбите края на юни 4, 5 и 6 глава трябва да бъдат представени ам, с цел гарантиране на правата а, в рамките на уеднаквяване на разпоредбите. Просто с този слайд искам да ви дам една обща представа ам, за това, а, кои промени, какви промени предприехме, какво упростяване беше предприето. И така, глава 2 и 3 остават зелени, а глава 4 и 5 остават червено-зелени. Разбира се, трябва днес да говорим а, в подробности по глава 2 и 3. По глава 2 и 3 искам а, сега да ви дам някои а, подробности. Не знам дали виждате а, слайда. Да, ето сме на слайда. Виждате глава 2 и 3. Направих предложение, свързано с изискванията за информиране. Това е включено а, и в договорите. Имаше редица случаи, в а, които търговците не представят нужната ам, за потребителите информация, за да вземат своето решение. Ам, няма ам, обявен а, телефон, където потребителите могат да се обадят, да се информират и така нататък. Е, това, тези разпоредби за задължително информиране на потребителите е насочено в такава посока, в която не потребителите трябва да изискват тази и да молят за тази информация, тя трябва да им бъде предоставена при сключването на договора. При разпоредбите, свързани с задължителното информиране на потребителите, бяха проведени разговори с много заинтересовани страни. И а, тези разпоредби имат нужда от а, уеднаквяване господин Шулмайста, той е от Австрия и в Австрия има закон, който предвижда, че ако някой иска да си направи татуировка, имат нужда от допълнителна информация, която трябва да им бъде предоставена. Тази информация, която трябва да се предостави при, преди да се направи татуировка, е свързана с разпоредбите, свърз... отнасящи се до опазване на здравето. Ако областите здравоопазване и околна среда бъдат извадени от контекста на европейските разпоредби и бъдат оставени в правомощията на националните на националните законодателства, тогава няма да има стълкновение между отделните разпоредби. И така тези изисквания, които са допълнителни в отделните държави членки, ще бъдат запазени. Вчера колегата предостави своето становище, което ам, обяснява как могат да бъдат запълнени пропуските е, в областта на предоставяне на финансовите услуги. Става въпрос за договорите, които се подписват извън търговските обекти и не попадат в рамките на директивите ам, за финансовите услуги. На трето място искам да ви предложа а, тези формуляри, за, които са насочени за информиране на потребителите. Те трябва да са опростени и трябва да са уеднаквени. Така че за малките и средни предприятия ще се даде възможност правилно да попълват тези формуляри. В дискусията стана ясно, че правото на отказ обхваща 14 дни и в много държави членки това ще означава допълнително засилване на правата на потребителите. Имаме нужда и от един наказателен елемент за тези търговци, които не спазват тези разпоредби. В а, а, много държави членки а, срока варира от няколко дни до една година, а именно потребителят има право да се откаже от покупката, ако тя не отговаря на неговите очаквания. Прави се опит да се а, упростят разпоредбите свързани с услугите на място и които са свързани с извънредни ситуации. Например, ако потребителя се обади на а, някой техник, когато има проблем, то а, тогава изискванията да са максимално гъвкави. Така че а, местните занаячийски услуги да не бъдат натоварени а, и възпрепятствани от прекалени а, изисквания. Но това все пак е трудно, защото потребителите имат право на отказ само а, когато услугата е извършена от а, една верига от а, м, предприятие, която предлага определени услуги. И не трябва тези услуги а, като цяло да бъдат включени а, в уеднаквяването на разпоредби. В бъдеще при извършването на покупки ще бъдат обхванати от тази нова директива, а в миналото това бяха покупки над 50 евро. И разбира се, в това беше свързани отказа, който се отнасяше също за покупки над 50 евро например, е, електронна платформа, интернет платформа като eBay, трябва да предостави такова право на отказ, независимо на каква стоеност е покупката. Относно резервирането на самолетни билети, най-накрая искаме да постигнем тази прозрачност, не само по отношение на а, цените, а и а, по отношение на всички допълнителни такси и допълнителни разходи. Потребителите трябва да са наясно с тези скрити разходи. По отношение на рекламата по телефон, тази а, директива не забранява ам, тази телефонна а, е, реклама, но ако телефонната реклама е разрешена в държавите членки, то задълженията, свързани с информиране на потребителите, остават. и търговците са тези, които имат задължение за доказване на правотата си в случай на нарушения. Ще се радвам да чуя вашето мнение по този въпрос. Знам, че това, подобрение, че това предложение трябва да бъде подобрено в бъдеще и за това ще съм ви благодарен за всички ваши мнения и коментари. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Андреас. За много ясното представяне на промените, които предлагаш в директивата. Хубаво е да имаме време за подробен анализ на всяко предложено изменение. Може би е полезно да обсъдим и процедурата. Нека само да ви кажа, че на 23 юни ще разгледаме 3 и 4 глава. На 12 юли 6 и 7 глава. Срокът за внасяне на изменения е 9 септември, така че в комисията ще гласуваме чак октомври. Предвидели сме доста време за обсъждане на различните елементи на тази много сложна директива. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка. Искам да приветствам представителите на съвета и на комисията. Не знам кой ще се изкаже от името на комисията. Господин Карлос Креспо от съвета също е тук. Той следи отдавна работата по тази тема. Господин Батае от Економически и социалния комитет също е тук. Сега са няколко думи за графика. В 10 часа ние ще гласуваме. Ще прекратим дискусията в 10 часа и ако е възможно след гласуването ще продължим а, дискусията. Затова ще дам думата на докладчите в сянка. Аз ще се изкажа вместо господин Билан. Ако някой друг иска да се запише, нека да даде знак и в зависимост от времето, с което разполагаме, ще мога да дам думата и на другите да се изкажат. Евлин Гебхарт. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Шваб, за вашето изчерпателно представене на вашето предложение. Не знаех, че сте привърженик на червено-зелената коалиция, но това ми се стори много приятно. Това предложение, което сте изготвили, трябва да бъде обсъдено допълнително. Ние като политическа група казахме, че ще подкрепим едно такова предложение, свързано с упростяване на разпоредбите в тази област, а, именно по-упростен, по-лесен достъп до единния пазар, както и засилване на, права, на правата на потребителите, в рамките на единния пазар. Това го казахме вече и всички сме на едно мнение, че правата на потребителите страдат от някои а, неудачни разпоредби. подхода, предложен от Комисията за пълно хармонизиране, е дискутиран също така и в Комисията за защита правата на потребителите беше казано, че пълното хармонизиране вече не, представлява позицията на Европейския съюз, а че ние сме гъвкави и сме готови да обсъдим тази тема и за напред. В съвета на министрите няма единодушие по въпроса за пълното хармонизиране, тъй като това ще намали правата на потребителите. Вие сте изготвил едно предложение, което ние вчера го получихме и аз лично нямах достатъчно време да го проуча задълбочено. Вие ни казахте в разговорите, които проведохме преди това, че вие предлагате нова концепция. Да има един чадър, а, къде, в който се предвижда пълно хармонизиране, но от друга страна да има и гъвкави а, подходи в рамките на а, споменатите директиви. Аз Не разбирам защо вашето предложение се спира до член 20. Важно е да знаем какъв е цялостни, цялостната, каква е цялостната концепция. И преди да изкажем а, мнението си, ние трябва да сме наясно в детайли. И а, в всичките тези членове до 20 правят препратка до други членове, които са след 20 члени и ние всъщност не знаем а, какво е съдържанието на тези последващи членове. Важно е защитата на потребителите да не бъде отслабена. Може би аз не съм права, но на някои места не съм съвсем съгласна и, например, член 10 и 11 са включени подходите а, вклю... от страна на комисията и включвам тези членове, може би трябва малко а, да бъдат оставени на страна. Но искам да кажа, че а, трябва да се информирам по-добре и по-добре да се запозная с предложението, за да мога да имам а, конкретно становище по този въпрос. Последната част на вашия доклад ще бъде предоставен на 12 юни. Имате предвид а, глава 6 и 7, аз така разбрах. Господин председателят каза, че краят на юни ще получим глави 4 и 5, а глава 6 и 7 едва през юли. Така каза се господин Харбър. Така разбрах. Това е предложението, казва председателят. Това са ориентировачни а, срокове. Значи, а, съм ви разбрала правилно. Но а, ние тогава може и да сме в, лятен, в лятна отпуска и след това на 9 септември да можем да вземем решение, ще е малко трудно. Затова трябва да обсъдим този въпрос още веднъж. Ще ви кажа защо. Вчера в работната група, когато дискутирахме този ем, въпрос, аз също докладвах как, до какви решения стигнахме и много от моите колеги съвсем ясно заявиха, тъй като те не са наясно в подробностите, свързани с тази дискусия, че този нов подход означава, че съвсем отблизо трябва да се проучи това предложение. и Може би трябва да се организира изслушване, свързано с вашият подход и да видим какви са вашите предложения, са отнесени към тези разпоредби, които имахме до сега. На 9 септември, ако това е срокът да даде нашето становище, за нас ще означава, че няма да можем да съставим нашето становище като политическа група. Още веднъж, според мен, трябва да се организира едно изслушване, за да можем по-отблизо да се запознаем с вашите предложения. Да, ние не разполагаме и с цялостната концепция. Тук става въпрос за много сериозни неща при това законодателство и става въпрос за това да запазим доверието на нашите граждани. Гражданите ще ам, трябва да могат да приемат тези разпоредби и предложения, които изготвяме тук. Ние не искаме да допуснем някаква грешка, да съставим а, а, погрешна формулировка и това да има последствия, негативни последствия за нашите граждани. Ето защо аз смятам, че имаме нужда от повече време, за да се запознаем с тази съвсем нова концепция. Благодаря, госпожо Гебхарт. Обеден съм, че и други ще имат коментари по въпроса за сроковете. Комисията е, може да реагира. Ще се опитаме да осигурим максимално време за дискусия, защото въпросите няма да могат да бъдат разгледани днес напълно и на 23 юни ще разгледаме втора и трета глава. Господин Рошфорд, благодаря господин председател. Скъпи Андреас, искам да ви поздравя за извършената работа. Често в е, думите на благодарност има известна куртуазия, но днес аз не правя комплимент. Текста е сложен. Началото беше не много благоприятно. Вие се опитахте да навлезете в дълбочина. Второ, вие направихте това, което казахте, че ще направите. Планът, който обявихте на последната среща, съответства на това, което сте отразили в текста. Ето защо трябва да кажа, че работата, която сте извършили е изключително важна и аз ви поздравявам за нея. Вие сте на усъвършенствали текста по много теми, в това число и някои въпроси, които могат да изглеждат не много важни, като дефиницията, като договорите за продажба. Мисля, че може да се направи нещо за усъвършенстване на договорите за продажба в втори член, например. В точка от прембила 16 може да се каже за какво да се доуточнят нещата. тези детайли, които цитирам, имат за тел да покажат колко подробно съм чел текста. Основното е въпросът за максималната хармонизация и по същество това е, което се опитвате да направите, но не като магиосник, е да запазите идеята за максимална хармонизация, като подхождате и реалистично. Надявам се, че в, когато текстът бъде прият в окончателен вид, предизвикателството ще бъде ще получи адекватен отговор. Необходимо е между нас да си кажем ясно, вие сте текста, който представяте е текста за договори, изключени в търговските обекти, извън тях и да, дистанционните договори. Изведнъж ние се основаваме, както го правите в наименованието на директивата за целенасочена хармонизация в случаите, в които и остават различни национални разпоредби, държавите членки трябва да уведомят комисията, за да знаем за какво става дума и в каква посока се върви. Прав сте да уточните, че тогава, когато има нужда да се, предста... да се приведат съответствие тези разпоредби а, с други разпоредби, за да няма противоречие. Не знам дали това ще бъде достатъчно да се преодолеят всички рискове, но пояснението, което се прави, е много важно. Остават и някои въпроси. Искам да се спра само на две от тях. Първо, правото на оттегляне. Вие там казвате, че нещата са по-добри за потребителите, като се преминава от 14-те дни а, към други страни, в които срокът е по, по-дълъг. когато говорим за а, ремонтни а, дейности, Например, е хубаво да се обясни, че потребителите трябва да са наясно, че могат да се откажат от правото си на отегляне. Не, знам, не съм сигурен, че това е много ясно в текста, в член 19 алинея А, когато говорите за ремонтните дейности, това не е много ясно потребителят, когато даде своето съгласие, е достатъчно да даде своето съгласие, за да може да не се прилага срока за оттегляне. В тези въпроси и член 12 алинея 4 се казва, че държавите членки не забраняват на страните да изпълняват договорните си задължения в периода на оттегляне във Франция различно за продажби извън търговските обекти. Има забрана за прилагане на условията на договора по време на оттеглянето. Трябва да кажа, че аз съм в една ситуация, която не мога да се съглася с вас. Вие в 14-та точка от преамбила, вие казвате, че става дума за договори, изключени извън търговските обекти. Когато продавачът отиде в дома на а, потребителя, вие обяснявате това в 14 та точка, има една психологическа специфика. Продавачът е в дома на потребителя и за да бъдем по-точни, знаем, че потребителят трудно може да сравнява стоките и цените. Когато продавачът му предлага нещо в дома му, него му е трудно да прави сравнение на цените. И така стигаме до още един въпрос, а именно дали е достатъчно да се прилага правото на отегляне след като вече е направил плащането и доставката е извършена по време на а, отказа. Ако трябва да се направи някаква промяна, ще направим отстъп от защитата на потребителите. Що се отнася до вътрешния пазар, е онова, на което трябва да сложим акцент – е продажбата е, извън търговските обекти, дистанционните продажби по интернет. С едно натискане на мишката човек може да сравни е, цените. Е, при договорите и продажбите извън търговските обекти това не е така. Питам се, Андрея, кое ви е, кое ви е мотивирало да предложите упростяването в член 10. Мисля, че не трябва да се върнем пак на този въпрос. Например, вие казвате, че в случаите, в които в зависимост от характера на договора е а, уместно да се приложи а, разпоредбата на член 10. А, мисля, че тук следва да се поработи повече по измененията. Няма да навлизам повече в измененията, тъй като получихме текста малко късно и това, което казвам е резултат от едно може би малко по-прибързано читане, изчитане. Що се отнася до графика и Съгласен съм, че срокът 9 септември трябва да се продължи. Мисля, че не бива да си създаваме допълнителни трудности. Ако продължим срока, за да. Ако, и, ако това е свързано и с закъснения в превода, ще си създадем много трудности. Аз мисля, че Ясно е, че всички сме много мотивирани да работим по, по този текст. Всички ние искаме да го усъвършенстваме, да намерим компромиси и да намерим това, което ни сближава. Искам да ви благодаря още един път и да ви поздравя. Мисля, че мога да кажа, че с този текст ние сме направили крачка напред. Благодаря много, господин Рошфо. Имаме проблеми с времето. Това е явно доказателство за интереса към темата. Исках да изслушаме госпожа Уолис като представител на Комисията по правните въпроси. И тя трябва да се тръгне преди гласуването в 10. Какво ще кажете да й дадам думата сега, след това ще продължим с госпожа Турнен и останали и господин Трандефилидис като докладчици в сянка. След това ще гласуване. След това трябва много внимателно да разпределим времето, защото имам седем души още в списъка на желащи да се изкажат. Те трябва да направят много кратки коментари, както и да обсъдим въпроса за графика, заедно с докладчика и той да ни представи структура, която да ни позволи да навлезем в детайли по това предложение. Тези детайли ще бъдат важен фактор, затова трябва да посветим нужното време на обсъждане на този въпрос. И сега давам думата на Даяна Уолис на този етап. Благодаря, че ми давате думата сега, господин председател. Съжалявам, че трябва да се тръгна, но имаме друго изказване в друга зала по-късно. Искам да ви благодаря за поканата да дойда във вашата комисия. Аз а, имах чувство, че все още членувам в тази комисия. Аз също бих желала да поздравя господин Шваб за документа, който изготви както е и за шарените диапозитиви, които ни показа. Това е доказателство за методичния му подход по въпроса. От името на Комисията по правните въпроси искам да кажа, че основното ни безпокойство е свързана с това как тази директива да задейства добре, как да, се, да действа заедно с други предложения, свързани с европейското договорно право. Този проект сега набира скорост. Комисията е създала комитет от национални експерти, които проведоха първото си заседание миналия петък и от името на парламента аз участвах в това заседание. Те разполагат с една година да изготвят 150 члена от обща, за обща реферативна рамка за договорното право. Това би могло да се окаже един документ, който да не е изцяло вързващ и да се присъединяват към този документ или да излизат от него държавите при желание. Но ако има факултативен характер, това, което се опитваме да направим чрез директивата за защита на потребителите, е тя да има задължителен характер най-добре е те да бъдат а, а, обединени, да вървят заедно, ако трябва да действат а, заедно. Тези два документа трябва да има съответствие между тях. От това, което чух до сега, виждам, че вървим във вярната посока. Много от изказалите се Подчертаха различни детайли, които сигурно ще бъдат разгледани допълнително. За някои хора това ще, може, ще се окаже, може би, недостатъчно приемливо предвид на разпоредбите, които са все в техните собствени страни. И така трябва да видим дали ще е възможно да се постигне такава съгласуваност или не, но мисля, че е направена много добра крачка напред. От името на Комисията по правните въпроси трябва да кажа, че имаме сериозни проблеми с графика. Тоест ние трябва да действаме преди вас, да изготвим нашето становище, за да можете вие да се съобразите с него. А за сега не ни е ясно по какъв начин ще разпределим компетенциите си по тези въпроси. За това аз искам да се обърна с молба, наред с онези, които искаха повече време, да се има предвид, че този документ е на вниманието ни е от доста време и затова не е необходимо сега да се прибързват нещата. Важното е той да бъде добре подготвен и да е в съответствие с общата реферативна рамка. Така че детайлите са изключително важни. Благодаря, това е едно отлично начало и очаквам допълнителния дебат, на който сигурно ще имаме повече време. Благодаря, Даяна. Ние високо оценяваме ангажираността ти по този въпрос. Относно работната процедура, ясно е, че този въпрос трябва да се обсъди от докладчика, докладчиците в сянка и вас като представител на Комисията по правните въпроси. Освен това, сигурно ще се наложат, може би, промени в резултат на това, как ще бъде формулирана глава 5. Това са въпроси, свързани с компетенциите на Комисията по правните въпроси. След това докладчика трябва да постигне съгласие с вас как да се процедира. Сега искам да дам думата на останалите докладчици в сянка. Искам да дам думата на господа Турман от името на Зелените. Благодаря на докладчика за огромната работа, извършена от него и като госпожа Гепард искам да кажа, че и аз много харесвам цветовете на вашите слайдове. Особено харесвам зеления цвят. Имам един въпрос, може би към секретарията. Ако получите един текст късно вечерта, Аз вчера го получих в 16 часа и 42 минути. След като съм работила цял ден, се опитах да се запозная с него, но това не е, е много. Едва ли спомага за водене на ползотворен дебат? Имам няколко въпроса. Вярно е, че това, което е пред нас е съвършенно ново и знам, че съм докладчик в Сянка. Можем да се запитаме тогава, тъй като става дума за максимална хармонизация, какво, какъв подход да предприемем дали да не предприемем, дали да не приемем минимума като основа, основа за другите директиви. Тук има един двоен модел, така да се каже, и аз се питам как дали можем да постигнем по-голяма правна сигурност. Тогава, когато искаме правна сигурност, трябва да се направи избори. Дали това няма да бъде много трудно за потребителите и за фирмите. Датските потребители често си сменят мнението. И синдикалните организации не знаят какво да кажат на своите членове. Това не е достатъчно ясно. Питам се дали предложението на господин Шваб е по-ясно от предложението на комисията и дали не можем да разработим един модел, който да обхваща и двата, да има хармонизация на ниво всяка глава. Искам да кажа, че аз лично аз не разбирам много какво ни предлагате. Аз съм съгласна с казаното от госпожа Уолис, която говори за връзката между договорното право национално ниво и общностното право. И аз си мисля дали не трябва да обсъдим повече по-обстойно тези въпроси с е, юридическата комисия, що се отнася до графика, и аз мятам, че ни трябва повече време. Трябва ни повече време, за да, ако искаме да свършим добра работа. През лятото имам друга работа. Не мога да чета предложението. Така че това предложение, което беше отправено за продължаване на срока, е разумно. Благодаря съвсем някакви кратки а, изказвания като заместник на докладчика в Сенка. На първо място искам да благодаря, че беше ясно очертана стратегията от господин Шваб. Това е доста добра промяна от първоначалното предложение на комисията. Сега обаче имаме нова комисия. Госпожа Редин проявява по-голяма симпатия към този общ подход, което помага. Надявам се, че това ще бъде потвърдено от съвета и можем да вървим в същата посока относно структурата. Сега трябва да решим въпроса с детайлите. Беше много полезно, че имаме консолидиран текст по едно толкова сложно предложение. Съгласен съм с госпожа Гебхарт, че е трудно да се преценят взаимните връзки и взаимодействие между различните елементи на текста. Ако се постигне по-добра съгласуваност между текстите, ще е по-добре да е ясно какви са препратките. Ако трябва да се променят директиви за дистанционните продажби, за финансовите услуги, например. Но мисля, че преформулирането на някои от текстовете а, прави нещата по-логични, по-ясни, по-добре подредени. Както казаха и другите колеги, трябва ни повече време да се запознаем с подробностите. Що се отнася до а, цветният материал, който ни представихте в глава 4 и 5, не говорите за някакъв жълта част по средата. Надявам се, че ще се хармонизира и ще бъде представена в зелено. Това, което ни интересува е дали всички елементи, които ще бъдат хармонизирани, ще гарантират минимални стандарти за защита на потребителите в всички 27 държави членки тъй като за това става дума, когато говорим за хармонизация. Госпожа Турун също спомена този въпрос. Иначе ще а, имаме някои въпроси, които ще бъдат изцяло хармонизирани, други, които ще залагат минимални стандарти. Въпросът за тези минимални стандарти е изключително важен. И мисля, че е много важно въпреки че някои го споменаха вече, това е част от стратегията. Това ще бъде част от структуриран подход за следващите 4 години от мандата на тази комисия. Господин Дали а, търси целият, а, отговаря за целият контекст, а, свързан с политиката по защита на потребителите. Това е Първият елемент има и други елементи, свързани с минималните стандарти. Има взаимодействие с референтната рамка относно партньорския е, преглед, който предвиждате. След като бъде прията тази директива, да се каже на държавите членки, че не се очаква приемането на допълнителни разпоредби, които допълнително да фрагментират пазара. Тук са заложени основните права, минималните стандарти, трябва да бъдат отчитани, като се имат предвид и различните елементи на реферативната рамка. Това са все въпроси, които следва да обсъдим допълнително. На следващо място и последно искам да се спре на взаимодействието. Ние говорим с комисията за директивата за потребителските кредити и за транспонирането им. Господин Мандерс, моля за внимание. По директивата за потребителските кредити е изключително важно – връзката с тази директива и това да бъде напълно безпрепятствено постигнато. Относно директивата за финансовите услуги, нещата тук не са толкова ясни. Директивата за потребителските кредити е в етап на активно транспониране – Мисля, че тук е наложително да има вътрешна последователност, свързано с предоставянето на кредити на потребителите. Това са първоначалните ми бележки. Ще говорим за графика по-късно. И сега, за да приключим с докладчиците в сянка, искам да дам думата на господин Трентефилидис, моля да направите сега вашето изказване. Благодаря. Господин председател, искам да поздравя докладчика. Като докладчик в Сянка проведахме много срещи. Той ни представи структурата и сега след като видях диапозитива, виждам каква е неговата цел. Ние трябва да намерим решение, което да съответства на това, което е необходимо. И тогава, когато няма пълна хармонизация, ни трябва други решения. Мисля, че той полага усилия да върви в правилната посока. Има някои моменти, в по които е, между нас имаше различия. Не знам дали това е отразено в документа. Създаден, съгласна съм с казаното от госпожа Гепхард. В никакъв случай не трябва да ограничаваме защитата на потребителите. За съжаление, тоталната хармонизация се казва, че не би трябвало да ограничи защита на потребителите, но ние не сме съгласни. Ние казваме, че не трябва по никакъв начин да се е, ограничава защита на потребителите. Що се отнася договорите между предприятията, които не са обхванати в този документ, според нас това е слабост що се отнася до, по, до цените. Потребителят трябва да знае цената и всички допълнителни разходи и разноски. Съгласни сме с 14 дни, но трябва да се уточни нещо. Този период на отказ или оттегляне трябва да започне да тече в момента, в който стоката бъде получена, а не в момента, в който тя е изпратена, както е записано в а, документа. Що се отнася до графика, мисля, че ни трябва повече време, но съм сигурен, че ще бъде намерено решение. Благодаря. И така, сега ще прекратим дискусията, ще гласуваме, след това ще видим с какво време разполагаме. Предполагам, че докладчикът ще иска да изслуша комисията и съвета и след това трябва да дадем думата на докладчика, така че е възможно да не мога да дам на всички думата, но ще има други възможности за дискусия. Сега преминаваме към гласуването. А, мисля, че всички си носите карта за гласуване. Ако се наложите, ги използваме. Но може би пък няма да се наложи да ги ползваме. Аз лично предлагам да не гласуваме с карти. Първото предложение, проекто становището на господин Фокс, справедливи приходи за фермерите, по-добре функционираща разпространителска верига в Европа. Искам да помоля нези, които напускат залата да не разговарят, Господин Фокс, искате ли да кажете нещо? Не, благодаря ви за енергичната дейност като докладчик и за усилията за постигане на компромиси. И така преминаваме веднага към гласуването на предложението на господин Фокс. Компромисно изменение 1. За. Против. Приема се. Преминаваме консолидирано изменение 1, който е за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към шесто изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2, за, против, Приема се. Десето изменение на, от господин Жован и господин Кораца Билт с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Единайсто изменение на господин Фокс за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение от господин Жовен. За, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение с устно изменение на господин Жовен. За, против, въздържали се, е, извинявайте, трябва да ги преброим. Който е за, моля да гласува. Двадесет и двама за. Против. Приема се. 22 за, 13 против. Преминаваме към компромисно изменение 3 за, против. Приема се. 17 изменение за. Тук ще трябва да преброим. Моля да вникнете ръка, тези, които са за, за да можем да преброим. против. за, 20 против. Компромисно изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 изменение оттеглено. 22 изменение за. За. Против. Отхвърля се. Търсих някой да гласува за, но предполагам, че господин Жовен е гласувал за. И е така, следващото изменение на господин Жовен, 23 за, против, против, е, отхвърля се. Компромисно изменение 5 за, против, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, приема се. 28 изменение на господин Фокс за, против, въздържали се, приема се. 29-то изменение с устно изменение за, против, приема се. 300 измерение за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 3 за, против, въздържали се. 33-то изменение на господин Фокс и господин Фестал за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 34-то измерение, сусно измерение, за, против, въздържали се, приема се. 35-то измерение на господин Жовен, за, ще преброим. Моля, вдигнете ръка. у нези, които са за. 18 за. Който е против да вдигне ръка. Отхвърля се 18 за, 19 против. 36-то изменение. Господин Жовен за, против. Приема се. 37-мо изменение с устно изменение за, против. Приема се. Сега ще гласуваме проект становището като цяло. Тук трябва да преброим. Който е за? Против? Има ли въздържали се? Приема се с консенсус. Благодаря ви, господин Фокс. Поздравления за чудесно свършената работа. Това беше първото ви становище за тази комисия. Благодарим ви много. Сега преминаваме към доклада на Луи Грек. Той не е тук, но госпожа Гепхарт е тук, ако имате въпроси. Това е доклад за изпълнителните правомощия на комисията. Готови ли сте да гласувате? Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Девето на грек. Кой е за? Против. Приема се. 5, 6 и 7 се считат за приятие. Преминаваме към изменение 19 на господин Бозой. Кой е за? Против. Отхвърля се. 8 на грех. Кой е за? Против. Приема се. Десето изменение на Грех. Кой е за? Против. Приема се. И единайсто изменение за. Против. Приема се. Дванайсто изменение за. Против. Приема се. Изменение 20 с устно изменение на господин Бозой. Кой е за? Против. Приема се. 13-то изменение, господин Грет, кой е за? А извинете, всъщност 13-то се отхвърли. Отпада, по-точно. По член 9. Можем ли да гласуваме Анблок, измененията 21 и 22 заедно? Кой е за 21 и 22? Кой е всъщност 22 отпада. За 21 само гласуваме. 21 изменение. Кой е против? Приема се 22 отпада. 23 и 24 изменение. Кой е за? Против? Приемат се. Сега преминаваме към съображенията. Първо изменение на грех. Кой е за? Против? Приема се. Второ изменение за? против, приема се. Изменение 16 съслушно изменение на бузой. за, против, приема се. 17 изменение. Кой е за? Против. Приема се. 18 отпада. Гласуваме проекто становището като цяло. Кой е за? Против. Няма никой против. Единодушно се приема. Благодаря от името на господин Грек. И гласуваме на последно място доклада на госпожа Суле. Госпожо Суле, искате ли да кажете нещо? Преди да преминем към гласуване. Не, всичко мина е добре. Искам да благодаря на всички, които участваха в изготвянето на текста. Няма проблеми. Благодаря. И така, нека да применим към гласуване на становището на госпожа Суле. Пето изменение на докладчика. Кой е за? Против? Приема се. Шесто изменение. Кой е за? Против? Приема се. Изменение седмо с устно изменение. Кой е за? Против? Приема се. Осмо изменение. Кой е за? Против? Приема се. Девето изменение с устно изменение на господин Де Йон и господин Кройцман. Кой е за? Против? Приема се. Десето изменение на Сули. Кой е за? Против? Приема се. Единайсто изменение за? Против? Приема се. Дванайсто. Кой е за? Против? Приема се. Тринайсто. Кой е за? Против? Приема се. 14 изменение. Кой е за? против, приема се. 15-то изменение, кой е за, против, приема се. 16-то изменение с устно изменение на господин Кройцман, кой е за, против, приема се. 17-то изменение, също с устно изменение, кой е за, против, приема се. 18-то изменение с устно изменение на господин Корея де Кампус, кой е за, против, приема се. Сега преминаваме към преамбюла. Устно изменение госпожа Суле. Кой е за? Против? Приема се. Второ изменение с устно изменение. Кой е за? Против? Приема се. Трето изменение е оттеглено. Четвърто изменение с устно изменение. Кой е за? Против? Приема се. Проекто становището като цяло. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се единодушно. Благодаря, госпожа Суля, за първото ви становище, изготвено за нашата комисия. Надяваме се, че ще изготвите и други в бъдеще. С това приключваме гласуването. Това, което искам да, да предложа, е да продължим с а, дискусията по важния доклад на господин Шваб трябва да приключим около 11 часа, тъй като господин Жова иска да представи своя доклад по негова инициатива. Искам да прочета кои са записани в списъка и да видим дали има и други желащи. Бузой, мистер Жува, мисис Коми, мистер Кореда Кампос, мистер Ариас и мистер Кройцман. Uh, so that's one, two, Тоест, е, имаме седем желаящи да се изкажат. Има ли други желаящи? Всъщност, господин Арис трябва да се тръгне. Остават шест такъв случай. След това от госп... ще дадем думата на господин Кронк и на господин Креспо. И разбира се, накрая ще дам думата и на господин Шваб. Можете ли да приемете лимит, е, индикативен лимит за изказване до две минути? И така давам думата на госпожа Вения, заместник председател, за две минути. Госпожа Ваню, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда кратка, тъй като много от нещата бяха казани. Искам да благодаря на господин Шваб за извършната работа, но това е само началото, защото аз съм убедена, че пръстият още много дискусии. Следваща седмица имаме двудневен колоквиум с Испанското председателство. Два детайла, които обаче според мен са важни. Радвам се, че госпожа Рединг е много по-малко положително настроена към идеята за пълна хармонизация. Обаче, ако има един въпрос, по който можем да искаме пълна хармонизация, е правото за оттегляне, правото за отказ. Това е право, което сме засилили в други директиви например, телеком пакетите, но и в други директиви, мисля, че ние трябва да си поставим за цел 14 дни за цялата страна. Също така, вие споменахте два детайла, които обаче са много важни. Финансовите услуги. Вие казахте, че там има много празноти, има много измами има едно проучване, което излезе във Франция тази седмица което ни показва, че потребителите, особено най-уязвимите, за които не сме дали дефиниция, но в период на криза те са жертви на, банк, на... на банкови услуги, където има направо измами. Ето във всички страни трябва да има право на потребителя за по отношение на банковите услуги, според Тоест да не се променят тарифите без пълна информация и без пълна и предварителна информация. Разбира се, има реклама по телефона. Не можем да забраним това, само че трябва да се обърне внимание на рекламите по телефона, на които ви казв... обещават всичко. А, не, Казват ви, този разговор се записва, но това не е вярно. Аз наскоро за малко да попадна в а, а, капан и това беше договор по мобилен телефон и когато ми спратиха договора, видях, че има много неща, за които не бях попитала. А, значи, рекламите по телефона трябва да бъдат регламентирани. Освен това, няколко думи за графика. Всички ние сме съгласни. Дори да работим през е, август, ще бъде невъзможно да се представят сериозни изменения, да се намерят компромиси между 9 септември и 26 октомври, особено с сроковете за преводите няма да можем да спазим срока. В интерес на доверието на гражданите не бива да бързаме, да вървим бавно, но да работим добре. Благодаря, господин Шваб. Благодаря на всички за извършната работа. Благодаря, Бернадет. малко повече време отпуснах като на заместник председател, господин Бозой. Благодаря, господин председател. Ще говоря румански, за да се вмеся в двете минути. Това е една много важна тема. И е важно а, да имаме една здрава основа. Няма много решения, но когато има политическа воля, когато се обединим около основните принципи, със сигурност ще намерим разрешение на проблемите, дори свързани с най-малките подробности. Господин Шваб е винаги добре дошъл да се консултира с нас. инициативата му за пълно хармонизиране на търговски сделки от разстояние но а, между отделните държави членки има много големи различия. При някои има много високи стандарти, при други не. По отношение на продуктите, намирам, че предложението му е много добро. Потребителите трябва предварително да бъдат информирани за правото им за отказ и тези санкции в продължение на една санкциите към търговците са също а, добро предложение. Искам а, да изкажа моята подкрепа и искам да, кажем, че, да кажа също, че не трябва да има а, някакви елементи на неразбиране от страна на потребителите. Всичко, което се включва в предложението, трябва да обхваща и по-сложни ситуации, за да можем да отреагираме. Благодаря на госпожа Гепхарт и на други колеги, които са наистина големи експерти и много добре са запознати с тази тематика. Сигурен съм, че господин Шваб ще е много открит и ще а, откликне на нашите предложения. Благодаря ви. Господин Жовен. Благодаря, господин председател. Два въпроса. Първо въпроса за графика. То не бива да прибързваме. Вчера получихме текста. Това е сложен текст. И в този текст има много моменти, на които не сме имали време да обърнем достатъчно внимание. Второ, по същество. В идеалния случай би трябвало да има максимална хармонизация. Оказва се, че този проект за доклад се нарича Директива за право на потребителите не бива да вървим към ограничаване на правата. Преформулирането на някои елементи от страна на господин Шваб е направено много интелигентно. Идеята за хармонизация е политически подходяща. Ние сме в една затруднена ситуация. Безисходици трябва да излезем от нея. Сега няколко забележки. Мисля, че има сериозен напредък. Правната сигурност по продажбите, член четвърти, за това, че е, по-чувствителните договори трябва да бъдат подложени на минимална хармонизация. Заедно с това обаче се питам за члети за член 5 а, за гаранциите, член 10а, не разбирам един израз, ако това се окаже подходящо с оглед на характера на договора. Може би става, може би съм чел твърде прибързан, съм разбрал член 5, точка 3. Не разбирам какво се има предвид. Господин председател, накратко текста, който ни беше представен вчера, ни показва а, пътя по който да вървим. Той представлява определен напредък, но все още има много работа. Да, Очевидно е, че има много въпроси и трябва да намерим възможност да зададем допълнителни въпроси и да получим допълнителни отговори. Следващият оратор е госпожа Коми. Относно договорите, ако купувате, например, дрехи по интернет, вие не купувате а, текстилните изделия от а, производителя. Могат а, да не ви харесат тези стоки, те могат да имат дефекти и не знаем кой носи отговорност, дали производителят а, или търговеца. Това е валидно и за други отрасли, не само за текстилната индустрия. Потребителите трябва да се обърнат към търговеца или към потребителя. Този въпрос не е достатъчно изяснен. Също в случай на евентуални прояви на алергия. В Италия този въпрос е на вниманието на, на хората. Системата, която е на лице, не винаги действа добре. Има отрасли, които имат проблеми с този въпрос. Искам да поздравя Андрея Шваб и докладчиците в Сянка за това всеобхватно предложение, което обхваща много области. Благодаря, госпожо Коми, господин Декампос. Благодаря, господин председател. И, мащаню, quanto mais, quanto mais... Искам да се спра на метода, свързан с анализа. Разбира се, аз погледнах тези цветни полета. Глава четвърта и пета съдържат едно изречение, а именно, че тези аспекти ще бъдат запазени в първоначалните директиви. Това се съдържа и в глава пета. Това означава, че разпоредбите ще бъдат запазени в първоначалния си вид. Първото може би се отнася до части от директивата, които трябва да бъдат зачеркнати. И на второ място аз разбрах, че трябва нещо да бъде допълнено. Това, че разпоредите ще бъдат запазени в първоначалните директиви, това означава, че тези директиви ще бъдат запазени. Но пък от друга страна става едно приливане и смесване. На второ място има съмнение относно а, цялостното хармонизиране. Вече беше засегнат този въпрос във връзка с предложенията на комисар Рединг. А също така и по отношение, по отношение на електронната търговия. Става въпрос за две неща. От една страна за електронната търговия. Това е един много важен въпрос. От друга страна, тук всички сме на едно мнение, защита на потребителите. Това е един аспект, който е от изключително голямо значение. Като се включи и пълното хармонизиране, това всъщност ще отслаби доверието на потребителите. От друга страна, ако искаме електронната търговия функционира в определени държави членки, но не може а, да функционира трансгранично, тогава трябва да премахнем тези условия, а, които пречат на електронната търговия да функционира добре в трансграничен мащаб. Относно продажбата в рамките на търговския обект, а от друга страна в електронната търговия има по низка степен на защита и особено ако електронната търговия засяга няколко държави. Благодаря ви много. И накрая господин Кройцман има думата. Благодаря, господин председателю. Вчера разбрахме, че електронната търговия има нужда от доверие. Доверието е свързано с ясни правила. Това е нещо, към което ние се стремим. И правилно е, че се концентрираме върху е, определени аспекти, но трябва да има и съвсем ясни правила. Искам да дам един пример. В е, интернет има много несериозни доставчици, които продават несериозни услуги, участие в интелигентни системи и такива подобни. Когато потребителят се включи в мрежата, той не е наясно а, какво се случва. Ето защо, за да защитим потребителите в член 11а, трябва да има по-ясна формулировка, свързана с продажба на услуги чрез търговия а, от разстояние. Е, потребителя трябва да знае а, е, за какво става а, е, въпрос. Трябва да се има определени последствия, определени задължения към търговеца, когато потребителят да иде своето съгласие за извършването на определената покупка и услуга. Ние трябва да предвидим всичките последствия от една такава продажба. Това е една чувствителна тема. От една страна искаме да дадем на потребителите повече права, да ги защитим от несериозни доставчици, а от друга страна трябва да дадем възможности на добросъвестните търговци, че те ще получат своите пари. Не може потребителят така на хаос а, да а, борави с а, тези неща. В крайна сметка, а, все, всеки трябва да знае своите а, права, а от това ще проистече и доверието. И този, който произвежда продукта, и този, който а, го закупува. Госпожа Ройтова, господин Ариас не е тук и за това ще бъда благосклонен и ще дам думата. Госпожа Сузане Ройтова има думата. Моля да се ограничите в две минути.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 Yes. Yes, it is all, now it is all right? Yes, no problem. Tak, já mám začít znovu? Takže já jsem chtěla připomenout, že jsme tady přijali... Искам само да напомня на колегите, че по време на предишния мандат приехме доклад в който имаше предложение за примерни договори за търговците онлайн. И онези, които предлагат такива примерни договори, би трябвало да ще стана част от група, която има право да получи а, печата за а, надежност. Онези, които предпочитат друг тип договори, са длъжни да кажат с какво се различава техния договор от примерния. Друг елемент, който трябваше да повиши надежността и доверието, беше въвеждането на европейски печат за доверие. Той да се предостави на търговци, които са работили на пазара от определен, за определен период от време и в на други критерии. И организации за защита на потребителите след това следят за злоупотреба с този печат за доверие. Също така, кодекса за поведение на интернет потребителите е важен фактор. Оценявам факта, че комисария Рединг е, се отнася сериозно. Мисля, че и това трябва да се отчете. Председателят много се рад... ще се радвам да повдигнете този въпрос пред госпожа Рединг, каза председателят, която ще бъде тук след една. А, извинявайте, госпожа Крус а, така едни ретроспекции а, се появиха в а, главата ми. Госпожа Крус идва тук в 11.30. Господин а, Пронкс а, сега ще вземе думата за потребителските договори. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че не можем да кажем кой знае какво на този етап. Най-напред искам да поздравя господин Шваб. Мекнес опус на латински е много голяма дума. Комисията знае колко трудно е да се работи с толкова много правни инструменти, да бъдат обединените в едно Господин Шваб направи успешен опит в това отношение и да направи нужните изменения от името на парламента. Това е в съответствие с речта на комисаря, произнесена в тази зала преди известно време. Мисля, че това е отлично начало на дискусията. Ние Разбираме всички изказвания, които бяха направени от депутатите с а, доста подробности, има стотици подробности, всички те са важни за потребителите, както и за бизнеса в Европейския съюз. Ясно е, че предстои още много дискусия по подробностите. Относно целенасочеността на доклада има акцент върху важните въпроси на вътрешния пазар. Това беше включено и в речта на комисаря. Има някои неща, които предлага докладчика, които отиват по-далече от първоначално предложеното. за удължаване до една година, а не до три месеца на периода за размисъл преди отказ от договора. За електронната поща тя е изключена от а, определението на траен носител. И по този начин потребителя няма да може да направи своя отказ чрез имейл. Иначе като цяло ми се струва, че пътят е верен. Ще се върна на казаното от комисаря в нейната реч, че трябва да има баланс между интересите на доставчиците, на търговците и на потребителите. Този аспект не бива да се забравя. Все още има доста жалби, особено в сферата на електронната търговия. Някои страни са почти изцяло изключени от оферти от страна на някои фирми, особено в новите държави членки, както и и на по-малките пазари, които също в някои случаи са изключени. Правата на потребителите изглежда не са толкова важни, че дори не се прави оферта. Това е аспект, който трябва да се отчита. Правата на потребителите трябва да бъдат напълно на отстоявани от страна на комисията. В заключение, господин председател, искам да кажа още нещо. Разбира се, графика е изцяло в ръцете на Европейския парламент. Той трябва да си даде нужното време, за да разгледа подробно доклада. От друга страна, разбира се, има два са законодателни органа, т.е. другият е съвета. за това не е много мъдро решение да се върви по-бавно от а, темповете, с които работи съвета. Трябва да има а, разговори между тези два законодателни органа, за да не се допусне избързване от а, един от тези органи, в който да представи своите предложения по-рано на масата. Председателят, благодаря. Това беше много насърчителен отговор. Искам да дам думата на господин Креспо от името на съвета. Той може би ще ни даде известна индикация дали можем да съгласуваме графиците между Европейския парламент и съвета по този въпрос. Благодаря, господин председател, Благодаря ви, че ми дадохте думата. Не искаме да правим кариера или по-точно да се съревноваваме с парламента. Но въпреки всичко мога да докладвам докъде са стигнали нещата в съвета. През януари аз ви информирах, след това се срещнахме неколкократно. кратно. Също така събрахме и становището на отделните държави членки съгласно тези глави, най-вече по глава 5. Имахме възможност да се убедим какви са трудностите, свързани с отделните стъпки и по принципа за пълно хармонизиране. Това стана по всяка една глава, с проблемите се запознати, те бяха проверени между януари и ноември и всъщност имаме същия опит, който и вие. От страна на председателството се опитахме през последователните месеци а, да се ръководим от здравия разум. Искам да благодаря на колегите. А, ние сме съгласни с това, което беше споделено и от Комисията по правни въпроси. Слушахме се и от а, публичните изслушвания. Слушахме се и в гласа на представителите на националните парламенти. Взехме предвид предложенията на госпожа Рединг. Това, което тя сподели в парламента през март. Ние а, сами те интензивно се занимахме с а, тази тема, за да дадем възможност за един широк а, дискурс. Дебатът се състоя миналата седмица и бяха поставени три основни въпроса. Първо, дали принципът, свързан с директивите, трябва да се ръководи от максимално хармонизиране или трябва да се предпочете смесен подход. Държавите членки се изказаха за а, един смесен подход, един поетапен подход, който проверява отделните глави по-отделно. След това трябва да има хармонизиране съгласно договорите като се започне от минимално хармонизиране а, при договори, които се извършват в търговските обекти и пълно хармонизиране при договори извън търговските обекти или така наречена търговия от разстояние. Последния въпрос беше свързан а, с търговията от разстояние и а, търговията извън търговските обекти. Дали държавите членки не могат а, да излязат извън тези а, минимални разпоредби или да въведат по-строги изисквания? От държавите членки позицията беше съвсем ясна. Работихме с Белгийското председателство. Това е предстоящото председателство на Европейския съюз. И нашата цел е да се изготви един консолидиран текст с предложения, върху които може да се надгради по-нататъчната работа. Благодаря ви. Благодаря и аз за това, че дойдохте и благодаря за готовността за да ни представите актуална информация. Може би това е последното ви посещение в нашата комисия, но ние се надяваме да продължите да работите с нас. Господин Шлап ще, сигурно ще иска да каже няколко думи. Аз съм убеден, че вие и Белгийското председателство ще имате желание да работите с докладчика. Нашият секретариат направи представи стенограмата от заседанието на английски язик. Може би това ще ви помогне, за да видите и да сравните становищата на държавите членки. Надявам се, че ще продължите да работите с докладчика. Сега ще дам думата на Ендрю Шлап. И може би той ще ни каже няколко думи и за графика и прозората от тук нататък. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря на всички колеги да, някои тя казаха, че а, не са достатъчни. Искам да кажа, че на мен времето не беше достатъчно, за да проведа всички консултации. Относно графика. Моят график е следния. Аз предвиждам на 23 юни да представя втората и заключителна част. Това означава, че през юли ще имаме време да обсъждаме и а, двете предложения и след това е, имаме почти два месеца за внасяне и измененията. Може да удължим срока за измененията, за мен няма проблем. За мен е важното, в крайна сметка, да свършим добре работата си. Ето защо мога да подкрепя вашите желания, свързани с сроковете. На второ място това е една а, работа, която е свързана с много подробности, дори и до точката и до запетаята. Ясно ми е, че много неща трябва да бъдат доусъвършенствани, но много неща вече са добре обмислени. Едно е ясно. Не можем да имаме всичко. Не можем за всички договори да приемем различни разпоредби а, дори по отношение на минималното хармонизиране. Всички договори трябва да имат, а, да бъдат унифицирани. Ако може да, да изготвим едно предложение, а, което всички а, приемат, ще е много добре. А моя стремеж е такъв при изготвянето на моето предложение. И в крайна сметка а, да имаме един окончателен а, модел, а, който да е разумен. Един модел, който ще е полезен на всички. Разбира се, има а, стандарти, които в някои държави членки не са на най-високо ниво, но това трябва да е наша цел във всички сектори да се постигнат а, еднакво високи стандарти. В а, рамковата директива, която е като шапка и в предложението, което ви обясних, а, и в а, директивите в глава 2 за продажбите от врата на врата и от а, директивата за продажби от разстояние. А, така, глава 4, за гаранциите, както и за търговските условия в а, глава 5. По тези две глави аз предлагам от практична гледна точка да извадим секторите, по които можем да постигнем единодушие и да ги включим в тази директива, която служи като шапка в рамковата директива. Е, трябва да сме наясно, кое трябва да остане в рамките на минималното хармонизиране е, съгласно единодушното решение. Искам от е, думите да пристъпим към делата дискусията в съвета, дискусията в, в а, публичното пространство, а, ставаше ясно следното. Трябва да се обединят гледните точки на всички, но от друга страна трябва ам, различията да бъдат а, запазени, е, за да може държавите членки да ам, имат определена гъвкавост Знам, че ще имаме трудни моменти по време на дискусия, но това е неизбежно. Ето защо а, първата част по предложението е приключила, свързана с правото на отказ и предоставянето на задължителна информация. Втората част на предложението който включва глава 4 и 5 и включва тези области, които са свързани с търговските условия и търговските продукти. Госпожо Тун, вие посочихте някои сложни аспекти. Да, е, един положителен сигнал, че, това вие, че вие се харесахте зеления цвят. Ам... Говорихме при срещата с докладчиците в Сянка, че не трябва да осложняваме нещата. Разбира се, ще е по-добре, ако имаме една единна директива, която да регулира всичко. В началото и това беше а, моето намерение. В а, а, член четвърти да бъдат включени всички аспекти на хармонизирането и всички а, останали аспекти да се позовават на член четвърти. Но Ам, след това при дискусиите стана ясно, че а, това няма а, да подлежи на контрол, ако бъдат включени всички тези аспекти. Затова запазваме хармонизирането в съществуващите директиви или ако това хармонизиране може да бъде увеличено или намалено, или пък тези изисквания ги прехвърляме в рамковата директива, която служи като шапка. Има много подробности, на които не искам да се спирам, но може би ще се спрям това, което каза колегата Харбър, свързано с финансовите услуги потребителите и потребителските кредити, разпоредбите свързани с тях, обхващат кредити от 2 до 6 хиляди евро. Ако има а, договори за финансови услуги извън търговския, успек, а, извън търговски обект по 2000 евро, не бяха регулирани до, до сега и трябва да бъдат включени. Сложността се състои в това, че тези две а, две директиви от 2200, 2002 година трябва да бъдат заменени. Надявам се, че на 23 юни а, ще сме готови с втората част. Мога да я представя и по-рано, разбира се, но всичко зависи от превода и от секретарята, но аз ще направя всичко възможно, за да а, може това да стане и по-рано. Надявам се, че в френския вариант няма да има грешки. Готов съм по всяко време да говоря с вас, ам, да чуя вашите критики и коментари. Благодаря ви. Благодаря, Андрес. Мисля, че по въпроса за сроковете, вие и докладчиците в Сянка трябва да се разберете с секретарията за окончателните предложения. Някои колеги повдигнаха въпроса за допълнителна външна консултация. Възможно е да проведем и допълнителен семинар. На 23 юни трябва да разполагаме с достатъчно време, както да продължим дискусията днес, така и да разгледаме следващата част от работата. Благодаря много на всички, които участваха. Благодаря на съвета и на комисията. Сега преминаваме Извинявам се на господин Жовен за това, че му ограничавам времето, но госпожа Рулер, е, като докладчик по бюджета, иска да представи пилотните проекти и програмата за действие. Съвсем накратко за да може да сте наясно как стоят нещата с бюджета. Има нова процедура, проистичаща от договора от Лисабон. Това означава, че парламентът е изготвя също предложение. Имаме два етапа на консултации в рамките на комисията. Днес ще бъде първата консултация и с координаторите говорихме да изготвим изменения, отправени към бюджетната комисия. Комисията заседава и след това дава своето становище, свързани с пилотния проект и подготвителните действия. След това с, през септември ще се проведат втория кръг от консултации, свързани с бюджета и особено по а, втория бюджетен ред, който ни засяга най-много. Относно пилотните проекти, вече споменах, че ще изготвим предложения по тях, отправени към бюджетната комисия и тя ще ги отправи след това към Европейската комисия. Форума, свързан с единия пазар, а, относно това с госпожа Тун беше обсъдено да изготвим предложение, едно допъл... допълващо предложение, свързано с темата за вътрешния пазар. Тук става въпрос най-вече за доклада КРЕКС. След това, че си, си изготвим предложения от 2200 евро и за объркването от страна на потребителите. Ще засегнем и всички проблеми, свързани с вътрешния пазар. Когато имаме становището на комисията, ще а, дискутираме този въпрос отново, но а, сега нещата са внесени по-отделно и ние очакваме реакция страна на комисията също по-отделно по, по двете теми. подготвителните действия, свързани с ам, с ам, с таблото за резултатите. Днес в 12 часа а, изтича срока. А, скоро а, ще обсъдим въпроса и през септември ще е заключителното обсъждане с комисията и съвета. Мисля, че няма нужда от дискусия, тъй като тези предложения ще отидат в комисията. Много се радвам, че Дейвид Мер много се е тук, защото може да чуе, че ще получи тези проекти. Накрая ще имаме възможност да гласуваме по тях, когато се върнат при нях през септември. Господин Ван Декамп, не сте ли съгласен? Не сте съгласен. Не, не съм в разногласие с предложенията. В нашата група сме съгласни с предложенията, но имаме забележка по второто предложение, където се казва, Към заглавието на доклада искаме да добавим и малките и средни предприятия, за да има връзка между тях и да има по-пълна представа за пилотния проект. So I don't want to disturb your order. Не искам да ви прекъсвам работата, но искам да кажа нещо, което е от политическо значение за мен. Искам да ме разберете, че всичко го направихме много бързо, внесохме текста бързо и нямахме време да го обсъдим. Но разбира се, комисията може да предложи своите корекции, е, аз ще приема и мнението на докладчиците в сянко от различните политически групи. Благодаря. Мисля, че няма проблем да добави малки и средни предприятия. Колегите в Генерална дирекция предприятия също ще се ангажират. Няма проблем. Сега преминавам към, към началото, даването на старт на нов проект, на нов доклад по собствена инициатива на господин Филип Жобан. Навлизаме в нова територия. Имаше регламенти, въпроси, свързани с рекламата и търговските практики. Не сме се занимавали подробно с тази област. Господин Жовен е нашия докладчик, който иска да начертае насоките, които да следвам. Разполагаме с 25 минути. Господин Панцери тук ли е? Господин Рошфор е тук. Не знам кой докладчик в е, сянка за а, е, зелените. Господин Де Йонг не е тук, но може би господин Трианта Филиди ще каже нещо. Зелените и социалистите ще имат възможност да отговорят. Господин Жувен, междувременно можете да ни представите мислите си по този много интересен доклад. Благодаря, господин председател. Става дума за доклад, е, чието наименование е влиянието на рекламата върху поведението на потребителите. Няколко думи за метода, за съдържанието. Първо графика предвиждаме доклада да бъде представен в ИМКО през юли. 12 юли е датата, която им беше дадена. Срок за внасяне на изменение началото на септември, гласуване в пленарна зала октомври и ноември. Комисията ФЕМ е подпомагаща и автор на становище. Комисията поиска два документа. Единия е състоянието, до което е достигнало изпълнението на директивата за нелоялните търговски практики и практиката на подвеждаща реклама по интернет. Тези документи ще бъдат готови през юли. Сега по съдържанието и съществото. Темата е обширна и сложна и а, предвиждам среща с докладчиците в Сянка следващата седмица, за да разгледаме следните въпроси. Мисля, че трябва да разгледаме положителната и отрицателната роля на рекламата върху потребителите. От към положителната страна, очевидно рекламата подпомага економическата дейност, спомага за конкуренцията, дава възможност да се бори срещу злоупотребата с доминантно положение, насърчава новаторството и дава възможност за потребителя да избира Рекламата обаче има и отрицателен ефект върху поведението на потребителите. Това са, тук трябва да споменем подвеждащата реклама, агресивността, навлизането в личното, в пространството, както личното, така и градското пространство, спамовете и така нататък. Също така и връзката между рекламата и конкуренцията. Ако нивото е твърде високо, това може да бъде пречка пред навлизането на пазара. Рекламата е елемент, който дава възможност да се борим срещу злоупотребата с доминантно положение, но заедно с това може да попречи и на навлизането на дадена фирма на пазара, ако разходите за реклама са много високи. Също така има една група от уязвими лица, като децата, например, които могат да понесат вредно въздействие а, на рекламата. Трябва да се разгледа целият контекст за развитието на медиите, новите информационни технологии, новите начини за реклама, които бяха немислими преди години. Например, дебата за социалните мрежи, като Фейсбук. Виждаме, че има възможности да се влиза в личното пространство, че посредством начини, които бяха немислими доскоро. Отваряш си профила във Фейсбук и когато този профил е отворен, има достъп до всички мрежи на отделни лица. Това е много трудно за регулиране. Утре, когато се приложи новият начин за разплащане чрез е, ePay, можем да си представим, че когато навигирате в интернет, ще предоставяте информация и рекламата, която ще получавате по телевизията, по вашия телевизор, ще бъде насочен срещу а, сайтовете, които се, сте посещавали. Можем дори да си представим, че тогава, когато провеждате а, телефонен разговор по ИП, могат да се извлекат ключовите думи. Публиците sur les autres euh, outils de communication. Да речем, разговаряте за пица, а, и могат да се извлекат ключови думи и на тази основа а, да получите реклама специално предназначена за вас. Тоест рекламата става все по-агресивна. И в този доклад следва да се занимаем с един въпрос, който до сега не се е повдигал. Разбира се, е, имаме директива за нелоялната търговска практика, която дава отговор е, на много въпроси, но не се занимава с всички тези нови въпроси. Ето защо смятам, че докладът трябва да се насочи към тези нови въпроси. Трябва да използваме тази възможност, за да предвидим инструменти за борба срещу подвеждащата реклама и срещу агресивната реклама, също така да е, направим оценка на съществуващите инструменти. Няколко думи за саморегулацията. Това е интересен въпрос, но тук е, има хетерогенността на пазара и въпроса за хетерогенността на саморегулацията се заслужава да бъде разгледан е това е, господин председател, много сложна материя с различни аспекти. Мисля, че ние в нашата комисия трябва да повдигнем тези въпроси, които до сега не са се поставили с няколко специалисти сме обсъждали въпрос за скритата реклама в интернет. Специалистите все още нямат отговор на този въпрос, но това е факт. Това е а, рекламата, която състои в това една фирма да създаде да представи а, становището и то отрицателно становище на група граждани за даден продукт. Нещо типа на фокус групите, само че насочена срещу идентифициране на отрицателните елементи на даден продукт. Това е, господин председател. Разчитам на добро сътрудничество с докладчите в Сянка. Благодаря, господин Жовен. Съгласен съм с вас, че е необходимо да приемем фокусиран и ясен доклад. Мисля, че докладът ще, ще представлява интерес за много от генерални дирекции. Много се радвам, че един приятел на нашата комисия, господин Монти, е тук. Ще му дадем думата накрая. Имаме време за а, изказвания от страна на а, докладчиците в Сянка. Благодаря, господин председателю. А, нашия докладчик в Сянка е възпрепятстван, защото трябва да председателства друго заседание, за което се извинява, но разбира се, той стои на разположение за всякакви разговори. Искам да кажа нещо, а, което беше засегнати от всички – Акцентите, които вие подчертахте, свързани с новите възможности за комуникация, са една много важна тема и съдържа редица въпроси в себе си, на които трябва да бъде отговорено. Става въпрос за картинките в интернет, тези а, страници, а, които излизат на екрана, когато човек разглежда някаква друга страница. Има редица проблеми в тази насока все по-голяма роля ще играят тези въпроси, но не се дискутира толкова много. Тези страници, а, които излизат на преден план, съдържат в себе си скрити реклами, скрити страници. Ам, това е сериозен проблем и нашите граждани трябва да бъдат информирани в тази връзка а, относно рекламата на медикаменти. Не трябва да има а, скрити реклами или кампании, а, които припокриват а, същинската информация. Трябва да се направят някои неща в тази връзка. Вие споменахте и въпроси, свързани с защитата на личните данни. Това е една много важна тема тя става все по-актуална, тъй като ние живеем де-факто в един дигитален свят. Европейската комисия в тази връзка трябва по-задълбочено да се занимава с тази тема. Ще говорим с госпожа Кръс, а и госпожа Рединг вчера на, на форума, ам, свързан с защита на потребителите, спомена тази тема. А, тя каза, че иска да се занимае в близко бъдеще с тази тема. Смятам, че в изказванията, които тя направи, тя изрази готовност на добро сътрудничество и показа, че е добре информирана по този въпрос. Господин Рашфор, тук става дума за важен въпрос. Представянето на нашия колега Жован беше чудесно. Не става дума да се борим срещу рекламата. Знаем, че рекламата е върховна проява на творчество, но понякога отива твърде далече. И за това трябва да имаме предвид тази опасност. Има две неща, които са основни, по мое мнение, за които трябва да говорим. И искам да се спре набързо на тях. Аз съм съгласен с казаното от господин Жова и господин Гепхард, но може да се стигне твърде далеч. Много от предприятията използват разпределението разпространение на информация чрез интернет, които не се считат за реклама. Ако искаме а, да ги включим в рекламата, това би означавало промяна на начина по който гледаме на нещата като цяло. Затова, за да сме ясни, повечето от големите предприятия, които извършват а, комуникация, те обаче а, се обслужват, обслужват комуникацията от отдели, които не са част от маркетинговия отдел. Бих искал също да подчертая, че що се отнася до бизнеса, а, рекламата в традиционния смисъл зависи от е, използването на нетрадиционни медии все повече. Използват се имейли. На второ място, това, което каза господин е, което е много важно, днес се намираме в средата на криза и дебата е дали, дали е достатъчно да има саморегулиране това не е задачата на нашата комисия. Рекламата изисква саморегулиране, нещо като полиция и наблюдение на този сектор. Трябва да видим дали това е достатъчно или пък са необходими промени. И в заключение, може би ще сметнете, че съм твърде фокусиран Необходимо е да се информират потребителите. Трябва да се обяснява на децата в ранна възраст как да тълкуват рекламата, да имат интелигентен подход към рекламата, не да са непременно против нея, за да бъдат едни отговорни потребители. И мисля, че това е отразено в вашия доклад, господин Жова. Имаше много, имаше много интересни идеи, които вече са включени в доклада, така че той придобива интересни измерения. Аз съм напълно съгласна. Това е една много важна и интересна тема. Искам да допълня нещо. Аз и като Рошфор, господин Рошфор съм на мнение, че а, трябва да се следи за това, че има голямо прехвърляне и отклоняване на финансови потоци. и медиите са подложени на натиск. Е, това е аспект, който също трябва да вземем предвид. Трябва да внимаваме за нашите собствени инструменти. Също Европейския парламент и други парламенти се опитват да регулират информацията в рекламите, да има разпоредби, които да контролират рекламата. Но има и традиционална реклама и не трябва тази традиционална реклама да бъде обременявана с допълнителни изисквания и да прехвърлят тези финансови потоци към други области, където полето на действие е по-голямо. Засягам тази тема, защото ние като а, регулатори трябва да преосмислим нашата роля и а, не трябва а, да а, постигнем един ефект, който да доведе до отклоняване на паричните потоци. потоци. Господин, госпожа Маклакин. Всички сме съгласни, че рекламите трябва да бъдат лоялни, честни. Разбира се, рекламата е, дава и много информация, но не бива да не забравяме въздействието върху децата. Трябва да разгледаме всички видове реклама. Да не забравяме, че рекламата е много полезна за фирмите фирмите инвестират и в много, в много области, това че и спорта. Рекламата трябва да бъде ясна, не трябва да бъде подвеждаща, нито пък агресивна. И трябва да защитим свободата на избор на потребителя. Те трябва да имат доверие в пазара и да не навлиза в личното им пространство госпожа Шалдемозе. А, господин Трианда Филидис. И след това госпожа Шалдемозе. И след това господин Авемонт иска да каже нещо. Господин председател, както казахте, господин Дайонг, нашия докладчик в Сянка не е тук, но чух толкова много интересни неща от докладчика и другите колеги, че дискусията се очертава много интересна. Разбира се, рекламата е, взема централно място в живота ни. Тя трябва да бъде регулирана, но ще обсъдим този въпрос с господин Дейок, докладчика в Сянка. Госпожа Шалде Мозе. Искам да ви кажа, че става дума за много интересна и важна тема за потребителите на Европейския съюз. Вярно е, че това е важна област за предприятията, но в крайна сметка потребителят е този, който плаща цената на рекламата. Аз не съм против рекламата но трябва да знаем, че тя има цена за потребители, тъй като те, те плащат за нея. И понякога те, в крайна сметка, те плащат за нещо, което не са поискали. А, когато човек получава нещо без да го иска, трябва да може да го върне. А, когато говорим за регулирането, това няма да стане. Това, което ще стане е, е регламентирането с предприятията и с бизнеса. Можем да предвидим някои правила, за да се сложат, е, за да се постави рекламата в определени рамки. Благодаря за изказванията. Мисля, че това се очертава много вълнуващо пътуване, господин Монти. Искате ли да кажете няколко думи а, от гледна точка на човек, който ще получи доклада? Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Журан, че поставя този толкова важен въпрос и насочва вниманието за ефекта на рекламата върху потребителите. Това е въпрос, който неизбежно ще присъства в цялата работа, свързана с директивата за нелоялната търговска практика. Доклада по прилагането на директивата ще излезе следващата година. Може би ще има известно а, забавене, защото има забавене в някои държави членки при транспонирането на директивата. Освен това ще видим по какъв начин може да се инкорпорира в други документи, които се осъвременяват и ще се използват констатациите от вашия доклад в този процес. Искам да кажа две неща. На първо място, в отговор на господин Рошфор, сегашната хоризонтална регулаторна рамка не, прилага, не се прилага само до рекламата, до всички търговски практики. Тоест, теоретично тя се отнася до търговски съобщения, както и за всяка търговска практика, извършена а, чрез интернет. Със сигурност се отнася и за скритата реклама, или с редакционно съдържание, което е платено от рекламодатели, така наречените advertorials. Те са предвидени в директ, директивата за нелоялните търговски практики. Добре сме наясно, че понякога няма регулаторна празнина, но правилата биха могли да се изразят по-ясно, тяхното тълкуване да бъде по-ясно и това може да стане чрез основните насоки. Така че вашите констатации, господин Жован, ще бъдат изключително ценни за тази цел. Още нещо което следва да се има предвид, това е предпоследното, което искам да кажа, е, че може да има регулаторни проблеми, правилата може да са малко по-ясни, но ще има, може да има проблем с прилагането. И това е въпрос, който следва да се има предвид. Е, и с нея трябва да са наясно мрежите за защита на потребителите, както и с трансграничното измерение на нелоялните търговски практики. И на последно място поведенческото рекламиране. Комисията излезе с а, а, доклад по този въпрос. Тя ще продължи да разглежда въпроса в рамките на прегледа на директивата за нелоялните търговски практики и за защита на личните данни. Благодаря, господин Бамонти За мен е удоволствие да приветствам с добре дошла комисария Крос. Сега в заключение на е, дискусията Искам обаче, преди да ви дам думата след малко, госпожо комисар, искам да ви кажа, че ние говорим тук за започване на работа по доклад за ефекта на рекламата върху поведението на потребителите. Вие ще се спрете на въпроса, свързани с личните дати, данни. така че, надявам се, темата, която разискваме тук сега, да бъде от интереси за вас. Благодаря ви, господин Абамонт, и очаквам да продължим работа заедно. Сега, господин Жован, мисля, че вие поставихте а, основни линии какви са предлаганите от вас графики. 22 юни, 12-13 юли ще бъде разгледан доклада. 8 септември за представяне на изменения. 28-29 септември гласуване по измененията и след това октомври или ноември в пленарна зала. И така, искате ли да кажете нещо в заключение, господин Жова? Не, господин председател, просто трябва да се захванем за работа. Благодаря ви, благодаря на всички, които се изказаха. Както казах, за нас е особена радост да приветстваме с добре дошла госпожа Крус, комисар за цифровизация. Тя е за първи път тук в нашата комисия. Знам, че въпросите на потребителите и вътрешния пазар са част от вашия ресор. На вас ви предстои изключително трудно и интересно време. Видяхме на цифровия дневен ред, програмата в областта на цифровите технологии. Мисля, че депутатите ще искат да ви зададат въпроси по тази програма и вашата работна програма ще постави началото на цифровия дневен ред, така да се каже. Ще имаме специален подарък от комисара. Няма да ви казвам за какво става думата. Ще ви дам думата и след това ще дадем възможност за въпроси. Имаме общо един час. Заповядайте. Uh, um, Благодаря, господин председател. Надявам се, че в в края на мандата ще мога да се обръщам към вас с а, а, драги приятели. Председателят правилно спомена, че това, което ни предстои в по-краткосрочен и малко по-дългосрочен план, ни предстои нещо много интересно – след три месеца на този пост мога да ви кажа, че това е най-добрият възможен ресор. Дава възможност за новаторство, творчество. Той е хоризонтален, свързан е с всички сектори на общността. И освен това е портфейл, в който, за да успееш, трябва да разчиташ на много хора. Не само искам, но и държа, че ще можете да се присъедините към мен а, в това пътуване. Сега, говорейки за цифровия дневен ред, това е продукт на комисията. Това не е продукт на един комисар, а на цялата комисия. Ако това не е така, аз няма да успея да свърша нищо. Всичките ми колеги участват в работата по този въпрос. На мен ми трябва и подкрепата от парламента обаче. Ето защо толкова се радвам, че съм тук и имам възможност не само да обясня за какво става дума, но и да водя диалог с вас, да изслушам вашата гледна точка, да изслушам вашите интереси. Всъщност това не е вторият въпрос, на който искам да се спра Европейският съвет и Европейският съветник са изключително важни. Така че това, по което работим, е резултат от комбинираните усилия на много страни. Не ще е дума, че всички е, ние сме изпълнени с ентусиазъм, стискаме палци нещата да бъдат доведени до спешен край. Споменах, че това е предложение на комисията и че това е резултат от дейността на комисията. Това е една от а, а, флагманските инициативи на господин Баросо и тази инициатива, тази флагманска инициатива е първия кораб, който излиза от пристанището. За какво става дума в е, програмата в областта на цифровите технологии? Набелязване на проблеми и техните решения. Това не означава, че няма и други проблеми и решения, но държим езика да бъде ясен, държим програмата да бъде максимално реалистична и да не бъде нещо като Библия или телефонен указател – и набелязват се седем проблемни области и техните решения. Има повишаване на киберпространството, има липса на инвестиции в мрежите, няма достатъчно изследване, няма достатъчно научни изследвания, няма достатъчно цифрова грамотност – изпускаме много възможности при, в опит, при решаването на проблемите на обществото. Сега, единния пазар и цифровите услуги, те могат да се комерциализират във всички държави членки на едно и също ниво. В края на тази година комисията ще оцени въздействието на директивата за електронна търговия. Също така предлагам ревизия, преразглеждане на директивата за електронен подпис – Сега директивата за електронна търговия. Смятаме, че електронната търговия трябва да получи вниманието, което заслужава. За да постигнем единен пазар в областта на цифровите технологии, трябва да открием достъп до съдържанието, трябва да използваме по-добре потенциала за творческо използване на съдържанието. Очевидно, трябва да се работи по предлагане на атрактивни продукти, на достъпна цена, което заедно с това да осигурява достойни доходи за притежателите на права. След изслушването през април комисията започна работа по рамкова директива за трансгранично лицензиране. Оценката на въздействието ще разгледа всички възможни варианти. Също така в края на 2010 година ще представим зелена книга за възможностите и трудностите, свързани с развитието на онлайн разпространението на аудиовизуални продукти. До 2012 година ще преразгледаме въпросите, за да видим какви допълнителни мерки са необходими. Както виждате, в сътрудничеството Както виждате, имаме добро сътрудничество вътре в комисията. И ще видим дали нещата дават резултат или не. И в зависимост от тази оценка ще предприемем съответните стъпки. На тази основа ние ще вземем решение за това как да решим проблемите. Очевидно е, че има множество нерешени проблеми. Също така предлагам преразглеждане на директивата за електронен подпис, за да се създаде нормативната база за идентификацията на електронния подпис и за удостоверяването. Също така трябва да се изгради цифрово доверие. Очевидно е, че доверието е недостатъчно и затова трябва да разгледаме регулаторната рамка защита на данните и да изградим кодекс за, за достъп до онлайн данни. Освен това, ние ще преразгледаме рамката за SWIFT. По-нататък оперативната оперативно съвместими електронни медицински досиета. Все още има слабости в обществените поръчки, координацията между обществените органи, затова ни трябват по-добри стандарти в Европейския съюз. Ще преразгледаме европейската политика за стандартизация и ще предложим мерки за оперативна съвместимост. Комисията още тази година ще приеме Европейска стратегия за оперативна съвместимост – и, оперативна, и е, европейска рамка за оперативна съвместимост, доверие и сигурност. Ние трябва да повишим капацитета за предотвратяване и реагиране при проблеми, свързани с сигурността. Трябва да реагираме бързо и да приемем съответните инструменти. Това е обща отговорност между гражданите обществените и частните органи, както национално, така и международно ниво. През септември комисията ще представи предложение за агенция за цифрова за сигурност на мрежите и за борба срещу киберпрестъпленията. Освен работата по директивата за защита на данните, ние ще следим въздействието на новите технологии информационното общество и ще оценим необходимостта от политически мерки, които да не са само законодателни. Прозрачността трябва да бъде водещия принцип за всички заинтересовани лица също така трябва да се разработват решения, които да са лесни за използване. В тясно сътрудничество с гражданското общество. Четвъртата област е необходимостта от достъп до високоскоростен и ултрависокоскоростен интернет. Обедена съм, че трябва да направим всичко възможно да постигнем целта всеки европеец да има връзка с интернет. Покритието в Европа и сега не е лошо, но тази цел е изключително важна. Т.е. всички трябва да имат достъп до интернет трябва да гарантираме универсално широко покритие и скоростта трябва да се увеличи до 30 мегабайта в секунда и ултра скоростен интернет след 100 мегабайта в секунда до 2020 година за повече от 50% от населението. Ето това, това е една от целите, която съм записала на тази а, картичка. Това е в което вярваме, това е което ще направим, това трябва да се направи. Ако не го направим, а, последиците ще са катастрофални. Заповядайте. Искам да ви раздам тези картички. И така, бърз и свръхбърз интернет, широко, лентовите комуникации са много важен въпрос. Това, ще бъде, това съобщение ще бъде прието по-късно тази година. Ние също така ще предложим европейска политика за радиочастотния спектър. Тази програма ще постави акцент върху политическите приоритети 2015 година с ясно поставени цели, които може би ще изискват допълнителни изпълнителни мерки. Заедно с това ще излезем с препоръка за следващото поколение достъп, за да осигурим ръководство за националните регулаторни органи, така че да се насърчи инвестицията, като, инвести, инвестициите, като се а, е, защитава конкуренцията. Интересите на потребителите са изключително важни. Пето, засилване на научно-развойната иноваторска дейност. Ние трябва да мобилизираме повече частни инвестиции – трябва да се обърне и внимание да се насърчат обществено-частните партньорства и да се отвои да се отвият разходите за информационно-комуникационни технологии до 11 милиарда. Също така по-лесен достъп за малките и средни предприятия до, научни, до фондовете за наука на Европейския съюз. Мисля, че ние трябва да отчетем факта, че много често въпросите на, че, на новаторството и новаторските решения най-често идват от малките и средни предприятия. Ето защо трябва да се предоставят възможности за по-лесен достъп до фондовете на Европейския съюз за научни изследвания. Последната област, господин председател, е информационно-комуникационните технологии и ползите им за обществото. А, изпуснали сме много възможности. Климатичните промени, застряващо население, транспорт. Ще се спра на една от ключовите дейности. Започваме с нас самите. Мисля, че е нормално човек първо да се постарае онова, което проповядва, да, да го спазва той самият. Комисията работи по нов план за действие, който да бъде прият през 2010 година, така че да се решават основните предизвикателства следващата година. мобилността на вътрешния пазар Както виждате, сложен и амбициозен дневен ред, който изисква ефективно изпълнение и ефективни структури за управление. Ние смятаме да създадем механизъм за координация между службите на комисията с е, група на комисарите. Те ще сътрудничат е, с държавите членки за да може, че онова, което правим, намира отражение на национално ниво. Също така, а, сътрудничество с Европейския парламент ще бъде в центъра. Ще се съставя годишно годишно табло за показателите Целта е да видим дали сме направили това, което сме обещали на гражданите и след това ще докладваме на съвет. Още само няколко думи. През юни ще представя междинен доклад за състоянието на развитието на роуминг услугите в Европа спаднаха цените за гласовите услуги. Необходими са и по-нататъчни стъпки. Говоря за Transparency Cut-off Mechanism. Прозрачността на мрежите е друг въпрос, за който казах, че ще предприема действия. Новите правила за електронна комуникация в Европейския съюз осигуряват полезни инструменти за решаване на проблемите, които ще водим по, в новите дебати. Ние не бива да даваме прибързани отговори преди да сме разгледали внимателно потенциалните проблеми. Мисля, че ние не трябва да подхождаме емоционално. И от тази гледна точка ние ще водим публични консултации, те ще се организират преди лятната вакансия, за да видим дали има потребност от допълнителна намеса при всички случаи. Искам да повторя основните принципи, които ще следвам. Свобода на е, изразяването, прозрачност, инвестиции, и в откритите мрежи. Да не се допускат практики за управление на трафика, които дискриминира срещу конкурентите и подкрепа за новаторството и възможностите за разработване на ефективни бизнес модели. Моите служби вече анализират резултатите от публичните консултации с принципите за универсални услуги в електронните комуникации. Знаете, това започна през пролета. Основният въпрос е свързан с това дали разпоредбите за всеобща услуга играе роля при спазването на целта за широколентов достъп до всички. В момента ние анализираме консултациите и ще кажа съвсем ясно, че аз нямам предварителна представа. Тази дейност не може да се разглежда във вакуум, без връзка с економическите и финансовите фактори – на моите хора няма да могат да излязат в отпуска, тъй като имат страшно много работа. Те си обичат работата, така че не се сърдят. Трябва да отчетем стимулите за дългосрочните инвестиционни решения и приходите за участие в сектора, господин председател. Това е най-голямото предизвикателство в момента. Необходимо е всички участници да участват. Ето защо е задължително да се работи по конструктивен начин, като се уважават отговорностите на всички През, през есента ще представим крайните резултати от консултациите. И сега ще спра до тук. Ще ви дам възможност за въпроси. Uh, Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за този обзор, който направихте. Всичко, за което говорихте тук, има отношение към нашата работа. Особено последната част. Аз съм докладчик от страна на парламента за пакета за телекомуникациите. Благодаря също, че ни предоставихте целите, които сте си предоставили. Бих искал да помоля депутатите да си носят тази картичка всеки път, когато вие ни посещавате в тази комисия. Да ви напомняме, че сте обещали до 2013 всички европейци да имат достъп до интернет. Искам сега да дам думата на представители на политическите групи, представени в тази комисия, предлагам да изслушаме първо всички политически групи. Госпожа Швабка, е, господин Кроецман, господин Енстром, господин Макларкин, господин Тринда Филидис, Искам да ви помоля да направите кратки коментари, да зададете въпроси. Господин Декампус, госпожа Кадекрапти и Жован. Също и нашия докладчик е господа Турун. Искам да ви помоля да бъдете изключително кратки при задаването на въпроси. Първо ще слушаме шестима и после още шестима от желащите да се изкажат. Е, и накрая аз също ще взема отношения. Благодаря на госпожа Крус за картичките, които ни раздаде а, а, очаквах, че а, ще ни подарите USB стик или iPod с вашите цели, но явно трябва да пестим. Искам да подчертая, че вашият документ е вече съгласуван на хоризонтално ниво. Това е един много амбициозен документ. И а, ние искаме възможно най-много елементи от този документ да бъдат приложени, защото той е много положителен. А, относно вашия план за действие 4 а, за използване на инструмент, който да е в допълнение към ам, директивата за защита правата на потребителите. Този план е доста амбициозен. Не трябва обаче да сме наивни. Няма да е толкова просто. Виждам, че в, в документа има политическа воля от страна на европейските институции, но все пак ще има определени затруднения. На второ място сравнението между Европа и Съединените щати, то в областта на интернет пространството, смятам, че неуместно, защото има структурни различия. В щатите, например, в онлайн пространството имате съвсем други възможности да се откажете от поръчката. А, и то договора а, имате право да го прекратите а, при фирмата, която управлява кредитната ви карта, а не при търговеца. Така че а, трябва в Европа да сме по-реалистични. На трето място а, общото пространство на плащания. Затруднение представлява езика. Това е важен аспект, но на второ място по важност е извършването на плащания – свързано с защита на данните. Смятам, че за електронния вътрешен пазар това е много важно и можем да постигнем много със съвместни усилия. Госпожа Гебхарт, благодаря. Благодаря, госпожо комисар, за чудесно свършеното от вас работа. Когато видях това съобщение, си помислих, да, ето това е нещо конкретно, което ни се предлага и нещо върху което може да се работи. Поздравявам ви ам, в тази връзка. Много неща искам да спомена, но все пак се избрах три, а, защо ето искам да се задълбоча в а, тях. А, ето план а, номер 4. По случайност аз съм се спряла на него. А, Относно а, колективната правна помощ. А, това е важно за доверието на потребителите, а, защото когато става въпрос за една трансгранична покупка, потребителят трябва да знае какво случва с моите права. И а, така нещата могат а, да се придвижат много бързо и, както казах, това е важно и за доверието. На второ място това е а, план номер 10. Това е много интересна тема, но а, това е една а, ключова акция, която е много трудно да бъде изпълнена. е въпрос за компетенциите на а, професионални а, потребители. Комисията тук Комисията също е и отговорна за признаване на професионалните умения. Може би на европейско ниво трябва да сме по-бързи, отколкото държавите членки и а, по този начин да се преодолеят препятствията, свързани с, с, с взаимното признаване на професионални дипломи. Това е много важна идея, в която искам да се задълбоча. На трето място, ключова акция номер 12, да се създадат съвместни съвместни планове в областта на информационните технологии и далекосъобщенията. Ако някой иска да намериш в интернет, това не е толкова скъпо. Но има търсачки, които използват много енергия. Смятам, че трябва да се спрем и на тази идея. Аз приветствам, че вие също сте засегнали тази тема, защото тя много често се забравя. Uh, господин Кройцман, господин председателю, госпожо Кройс, вашата програма е много амбициозна. Аз разгледах вашата картичка и тя е много хубава. До 2015 сте си заложили целите. Добре, това не е толкова дълго време. Споменахте 30% във вашия доклад, че има потребители, които има хора, които не ползват въобще интернета, вие искате до 2020-50% от държавите а, членки и тяхното население да има достъп до високоскоростен интернет. Вие споменахте, че имаме нужда от доверие. Имаме нужда от доверие в електронната търговия по отношение на сигурността и, ам, запазване на поверителността на личните данни. И имаме нужда от а, повишаване степента на потребление. Тук в рамките на нашата комисия се занимаваме с правата на потребителите, с цифровата програма и ние знаем, че ако човек иска да постигне целите си, той зависи от други хора, то трябва той да ги постигне с тяхна помощ. Разбира се, всичко е насочено в посока засилване правата на потребителите. Имаше междинен а, доклад, свързан с роуминг услугите. Оказа се, че а, има нужда от а, подобряване на законодателството а, и смятам, че това е една много конкретна тема и ползите за Европа и за гражданите ще са много големи. Благодаря ви. Thank you. Uh, благодаря. Господин Екстрам, благодаря на съобщен... за съобщението, изготвено от комисията. То е много обещаващо. Искам да спомня няколко неща. За реформата в авторските права с оглед на използването на нови технологии, постигането на неутралност на мрежата. Съгласен съм, че това е ключов въпрос. Може би е необходимо регламентиране. Това е също въпрос, който може да се обсъдим. Също роуминга, както каза господин Кройцман. и ние не използваме в достатъчна степен възможностите на вътрешния пазар в това отношение новите технологии. Има няколко хубави неща и аз съм доволен, че ги виждам в съобщението. Основно действие 5, свързано с стандартите. Това е централен въпрос. но има безпокойство сред хората относно оперативната съвместимост и отвореността на стандартите. Безпокойството идва от това, че думата отвореност е заличена. Много важно е да имаме предвид един истински отворен стандарт и как той се сравнява с други типове стандарти. Това е важно за малките и средни предприятия. Затова отвореността е, е изключително важен аспект. Може би ще коментирате този въпрос но като цяло очаквам с нетърпение предприемането на действия в тези области. Госпожа Маклакин, благодаря госпожа коментар, комисар за вашите коментари, както и за вашата решимост да изпълните тази програма. В, за моите избиратели в Средна Англия, в селските общности, достъпа до бързоскоростен интернет е изключително важен въпрос. Това е важен въпрос за всички граждани и за предприятията. Искам да ви запитам, как ще гарантирате във всички държави членки осигуряването на такъв достъп по един равнопоставен начин и дали ще постигнем целите, които сме се поставили до 2013 за широколентовия достъп. Заедно с големите оператори, с големите а, участници в тази област, а, трябва да бъдат предприяти мерки за инвестиции но не трябва те да бъдат обременявани допълнително с различни законови изисквания, които да водят до допълнителни разходи за тях. Следващият оратор, господин Трендафилитес, искам да благодаря на комисаря за ясното представене на една толкова амбициозна програма. И се питам дали ще е възможно да се реализира тази програма в рамките на сроковете, които бяха очертани тук. Действително желая това да може да стане. Какъв е резултата от публичните консултации, участието в обсъжданията на националните парламенти? Тъй като това е въпрос, който е важен за всички граждани. Питам се също как можем да достигнем до всеки един гражданин. Ние бихме искали да се запознаем с всички инициативи и също да видим по какъв начин а, те се реализират на практика. Имаме още 20 минути. За това искам да предложа на следните оратори. Да се възползвате само от една минута, за да зададете кратък въпрос. И аз ще ви дам личен пример. И така ще имаме 10 минути, и така ще останат 10 минути за комисаря да отговори на всички. Добре, сега за да дам добър пример, ще се огранича в една минута. Това, което искам да ви запитам, госпожо комисаря, вие поставяте доста ударение върху това, че ще ни информирате за работата по регламента за роуминга. Има съществени подобрения заложени в проекта за директива за правата на потребителите. Искам да ви попитам дали ще ни информирате за способността за бързо прехвърляне на мобилните телефонни номера. Има ограничения върху договорните условия. Има изискване за предоставяне на информация преди сключването на договора, както е и въпроси свързани с качеството. Също и с съпоставимостта и прозрачността дали тези права получават същото внимание, както в областта на роуминга, защото изглежда, че обръщаме пълно внимание на роуминга, но има и други важни за потребителите аспекти. Господин Кория де Кампус има думата. Благодаря, госпожо комисар. Вие споменахте а, публичните договори като област, в която все още има празнини в законодателството. Обществените поръчки са изключително важни. Ние сме сериозно загрижени също и за късното разплащане от страна на държавата, така че се нуждаем от всички инструменти, които можем да имаме, за да гарантираме подобряване на ситуацията в редица области, които да доведат до недопускане на изкривяване на пазара, ограничаване на конкуренцията и прочие. Смятате ли да въведете законодателство за разработването на платформи, тъй като платформите създават доверие и след, сред двете страни? Следващият оратор, госпожа Рапти. Благодаря, госпожо комисар. Госп... Благодаря, господин председател. Имам един въпрос. кога в Европа ще имаме един телефонен номер, на който може да се обажат всички държави членки. На второ място, относно хоризонталното сътрудничество с вашите колеги. Всичко, което вие споменахте, се разпростира върху отделните политически области. На трето място тази картичка показва, че вие сте много смела. Да, супер, е, че ни раздадохте тези картички. А, и до 2014 вие, ние ще следим дали ще изпълните вашите цели. Моля за отчетност. Um, Работата, свързана с един европейски номер, беше също един от въпросите, който, с който се занимавам. Господин Мандес, благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за този амбициозен план. Винаги е рисковано, когато се поставят срокове е, на такава картичка, бяла картичка. Риска е, че може накрая да се получи червен картон. Но въпреки това ние ви поздравяваме за вашата амбициозност. Когато говорим за инструментариум, за логистика в сектора на информационните технологии можем да говорим и за електронното обучение. Това не е точно в ресора на нашата комисия, но това е ключов въпрос, защото ние пропуснахме целта, която сме се, бяхме се поставили в Лисабонската стратегия Европа да се превърне в най-конкурентоспособната и базирана на знание економика. По точка 9 за частните инвестиции. Аз ви поздравявам за това. Сигурен съм, че ще работите в тази посока. Може би трябва да се ограничи бюрокрацията, защото ако имате една добра инициатива, ако има допълнителна бюрокрация, свързана с прилагането. Това няма да доведе до реализирането на програмата в сферата на цифровите технологии. Благодаря. Господин Жова. Благодаря, господин председател, по глобалния текст. Вие говорихте за конкретни цели, затова ще задам два конкретни въпроса. Първо, Малко съм озадачен от е, това, че тук е, е включена думата интелектуална собственост. Се говори за колективно управление на правата. Елемент, който е много важен. Европа е географско пространство, което се гради на интелектуалната собственост и на общите ценности. Ако не защитаваме по категоричен начин интелектуалната собственост, ще променим цивилизацията. Този текст е малко двусмислен. Бих искал малко повече яснота тук. Второ, вие ни казахте абсолютно справедливо, че трябва да внимаваме преди да направим предложението, трябва да размислим, да обсъдим. Бихте ли ни казали нещо за неутралността на интернета? Да, съгласен съм, но това не е, важно, това не е достатъчно. Докъде смятате лично вие, че трябва да отидем? Господин Ариас. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че сте тук. Искам да кажа, че една минута не е достатъчно, за да може човек да, да зададе всички въпроси, които има. Искам да кажа, че вашият ресор е след най-важните и единия паз... има добри възможности пред вътрешния пазар. Бъдещите поколения ще живеят в новата цифрова епоха и цифрови технологии ще бъдат неотменна част от живота им. Това е революция. Европа трябва да се подготви, за да се конкурира в бъдеще в цифровия свят. Въпросът, който възниква в мен е следният – хората, които ще живеят в цифровата епоха, те имат нужда от сигурност и доверие. Сигурността и безопасността а, изискват а, то, съответно образование на малото поколение – Може би можете да споделите вашите, мнения, вашите становища по въпроса. Благодаря. Във връзка с роуминга, констатирам, че мобилността в Европа не е а, чак толкова добре развита. Ето защо аз искам да ви призова да направите нещо. Вие говорихте за нулеви тарифи, за преносимост на номерата. Наскоро разговарих с Deutsche Telekom и Франс Телеком, и те казаха, че ще има един единствен код за Европа, за роуминга, дали това е също толкова реалистично, колкото да се изгради тунел между Европа и между Исландия и Нова Зеландия. Как ще окажете натиск върху фирмите, за да какво ще направите, за да окажете натиск върху фирмите? Благодаря на всички госпожо комисар. Имате само две минути за отговор. Благодаря ви, че изслушахте всички въпроси. Всичко това беше доста трудно, Испанското председателство организира за 800 млади учени и предприемачи една школа. Бяха поканени в Мадрид. Отказаха да, се, да бъдат в хотел направиха палатки, отидаха, взеха си компютрите и започнаха да водят диалог с хора, които представляват интерес за тях. Имаше най-различни секции култура, роботика. В... Ние се разходихме между палатките. Аз попитах моите служители, кой е един висок човек, който се разхождаше из платките. Казаха ми името му. Аз името му нищо не ми говореше. Той видя, че аз проявявам интерес към него. За тях той беше някак... нещо като герой. Той каза, вие сте от поколението на Бил Гейтс и Стив Джобс. Вижте, погледнете зад себе си. делегацията се състои от хора, които принадлежат на бившото поколение, което не знае как, за какво става дума. Това е загубеното поколение. По-късно когато разговарях с тях. Най-младият беше на 14 години. Вече с три а, нововъведения. Това, което ме удиви е, че те разговаряха помежду си с компютрите. Аз им казах, ми вие сте луди, вие само но те ми казаха, вие сте от по-старото поколение. Ето това е, което е интересно за нас. Ние водим диалог по този начин. Ето защо в крайна сметка новото въведение ще бъде по-добро. И аз мисля, че именно за това става дума. Трябва да сме наясно с това, което иска младото поколение. И всъщност младото поколение ни учи на това, което се случва и което трябва да се случи. Вместо да, да се обърна към професори с молба да ми бъдат съветници, е по-уместно да видя на какво могат да ме научат младите. само че вече съм сигурна, че не ние сме тези, които ги учим, ние сме тези, които трябва да слушаме. Съгласна съм с тези, които казват, че съм поел риск, че съм твърде амбициозна. Туан знае, че не ми е за първи път – ние обаче трябва да се занимаем с тези проблеми, когато говорим за сигурността, защитата на данните, инструментите за защита на данните са изключително важни. Що се отнася до а, разплащателното пространство, съгласна съм, че това е сериозно предизвикателство но трябва да а, постигнем нещо и най-малкото да определим дата за преговори. с защита на данните. Колегата Рединг предвижда преработка преразглеждане. to come with legal measures if the ICC, uh, if the ICC... Що се отнася до ключовите действия, ключово действие 12? Не, още не е прията методология за сектора. Ние трябва да изпълним тази програма. Ето за това става дума. Най-трудното е. Ако вземем за пример роуминга, ако не се занимаем с а, някои от най-важните проблеми, като имаме предвид, че всички проблеми са взаимно свързани, когато водим преговори, знаем, че, че не можем да проявяваме липса на гъвкавост и да държим да се постигне споразумение по един конкретен въпрос, преди да се а, тръгне а, към решение на всички останали. Аз е, знам, че вашите избиратели а, е, имат а, е, искания към вас. Аз самата, когато отивам, а, когато, когато самата сходя на пазар, хората ме питат дали аз действително пледирам за единен цифров пазар, как ще ни обясните, че едно CD, че мога да купя CD в цяла Европа, не мога по един и същи начин да сваля определен файл от всички държави членки. It more on internet. And we have to be... И така, ние трябва да знаем, че има един цифров пазар, но той е нелегален. И като политика знае, зная, че ако знаете, че нещо е незаконно, трябва да се предприемат действия. Няма друг път. Иначе губите доверие. И трябва да предвидите нужните мерки. За регламента за роуминга. Следващата година ще се направи пълен преглед. Първият преглед ще стане това лято. Това ще даде сигнал какво трябва да се направи. Така че не правете извод, че още през лятото ще получим резултати и ще изчакаме чак до 2011. Ние не сме наивници все пак. Ние ще предприемаме действия винаги, когато е необходимо. За отворените стандарти. Основателно беше спомена този въпрос. Аз не съм имала лично а, опит в тази област, но това е нещо, което съществува реално. но за мрежите това е важно. Ако битката се води само за формулировките, аз мога да махна с ръка, тъй като имаме по-важни въпроси. Затова аз идвам за дискусия Аз съм за оперативната съвместимост, и за отворените стандарти. При предишния ми ресор беше напълно ясно, че трябва да има връзка. Въпросът, който обсъждаме, е валиден. Аз съм предсказуема в това отношение. Ние се нуждаем от създаването на по-добра среда. Аз обещах, че ще излезем с стратегия за широколентов достъп и там ще се говори и за координиране действията на държавите членки, както и осигуряването на средства чрез включване на Европейската инвестиционна банка. Аз съм посетила тази банка, те проявяват интерес. А, АНГ също трябва да достигнем до всички да достигнем до всеки гражданин. За тази цел ние създаваме пътуваща група заедно с посланиците, така че ние самите трябва да пресечем границите и да обясним за какво става дума. Всеки европеец да има достъп до интернет, това означава всички и тези, които живеят в селските региони, и тези, които живеят на острови, на отдалечени места. Разбира се, има различни сценарии, има фиксирани линии. кабелно разпространение и прочее. Също ще направим преглед на основните насоки за държавните помощи. Господин председателю, господин Харбър, вие зададохте въпрос, който е тясно свързан с дигиталната програма. Ние сме изключително въодушевени, че работим за хората. Има 500 милиона граждани. За тях става дума, така че може да сте сигурни, че ние ще обърнем <clears throat> особено внимание на потребителите в дигиталната среда. С колегата Джон Дали работим по кодекса за правата Нещата са ясни, няма никакво неразбирателство. Въпреки, че на холандски ние казваме, че няма испански думи, т.е. всичко е ясно и разбираемо. Така че ние ще направим е, е, внимателно продучване на предложението. Звучи интересно, Ние ще обсъдим тези въпроси с колегите и ще установя отново контакта с вас по този въпрос. Необходимо е да се изясни за какво става дума. Да, на Мандерс всъщност Взема се думите назад, защото казах, че няма да споменавам кой е задал въпроса. Вие говорихте за електронното обучение. Това, което ми прави силно впечатление, е, че не само 30% от населението са напълно незапознати с интернет, т.е. девственици, що се отнася до използването на дигитални технологии. Тези 30% могат да достигнат и до 50%. Защото ако не образоваме хората, ние ще носим отговорност. Така че не можем да говорим за 30-15%. Тези, които участват в работата по тези въпроси, става въпрос за нещо, което е свързано с обучението през целия живот. Нещата в научно-изследователската област се развиват толкова бързо и ако човек не се образова през целия си живот, тогава ще изостане. Ако хората не се обучават, те няма как да научат какво е необходимо и какво не. Дали не бих могла да отговоря чрез имейл на някои от поставените въпроси? Да, съжаляваме, но свърши времето за превод. Добре, ние ще предоставим писмени отговори чрез имейл. Председателят. Искам да благодаря на преводачите, че отпуснаха малко допълнително време. Искам да благодаря на комисаря за това, че отговори на повечето ни въпроси, но останалите ще отговорите в писмен вид. Искам да ви благодаря за това, че ни предоставихте вашата програма, запознахте ни с вашите идеи. Вие имате високи амбиции, ние искаме да участваме в тях, нейното ам, реализиране и се надяваме на бъдеще срещи. Отново благодаря, че бяхте наш гост. And finally, just before I close the meeting, to remind all members that we have a special meeting on uh, Monday at uh, the 7th of, July, uh, 7th of June at half past four, uh, which will be a special meeting because we have the, um, uh, the privilege of having the